Uh, uh, uh, Уважаеми колеги, моля, седнете, за да започнем работа. Няма никакви предложения за изменение на дневния ред и затова можем да започнем да работим по програмата, която сме обявили. Първо започва нашето изслушване, но преди тях ще има съобщение на председателя. Господин Касолидес ще бъде постоянен докладчик по преговорите за едно рамково споразумение Европейски съюз Канада. Поздравления, колега Касолидис. Искам да информирам комисията за едно решение на председателския съвет. Става дума за представянето на препоръки на съвета по отношение на преговори Европейски съюз Украина, Европейски съюз Грузия и една препоръка по една последователна политика към авторитарните режими. Господин Уотсън отговаря за този доклад. И накрая последно съобщение от мен. Решихме, че списъците за гласуване и списъците с измененията тъй като имаше малки обърквания в организацията, трябва да бъдат представени 24 часа преди гласуване в комисия. Разбира се, че оставя възможност, както винаги, да се представят устни изменения в последния момент при гласуване. Така или иначе, обаче, за да няма проблеми, които преди сме срещали, решихме да предложим такъв тип поведение. 24 часа по-рано да бъде предоставено всичко. Сега преминаваме към основната тема на днешния ден. Е, ще има едно изслушване. Ще дадем възможност на нашите оратори да се изкажат. Извинявайте за малкото закъснение, с е, което започваме темата, по която ще говорите. Изслушване относно положението в Нагорни Карабах. Това изслушване всъщност цели да ни запознае по-надълбоко с а, този въпрос. И дайте също така да има дебат с нови елементи на оценка, особено, що се отнася доклада на господин Кирилов по отношение за необходимост от а, стратегия на Европейския съюз за Кавказ. Год... Преди година го приехме. Доста интересни дискусии се проведаха около него, а пък наскоро гласувахме една резолюция по, прере... по прегледа на източното измерение. Колегата Севич беше докладчик по нея. И така, поканили сме наистина квалифицирани оратори, които на различни нива участват в преговорите за разрешаване на конфликта. С нас е посланник Робърт Братке, който е съпредседател от страна на САЩ на Минската група ОССЕ, посланник Бернар Фасие, е френски съпредседател на същата група, след това посланник Андржей Каспржик, личен представител на председателя ОССЕ и Питър Семнеби, бивш специален представител на ЕС за Южен Кавказ. За съжаление, съпредседателят от Русия Игор Попов не е тук, той е съпредседател на Минската група, не можа да приеме нашата група, извинете, нашата покана, защото имаше други поети вече ангажименти. Освен това, тук е господин Мирослав Лайчка, управляващ директор на Европейската служба за външна дейност за Европа и Централна Азия който ще се изкаже също така по отношение на доклада на Европейския съюз за преговорите Косово. И така, в началото на това изслушване ще дам думата на господин Братке за 5 минути и след това вече... Аз би се, ако не ви стигнат 5 минути, ще ви дадем още малко. Но идеята е да видим какви въпроси ще бъдат зададени. Пет минути, ако е възможно, ви давам. Ако не, ще продължим нататък. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. 10 минути ми бяхте казали, така че явно трябва да свия това, което исках да кажа за 10 на 5. Но какво да се прави? В самото начало искам да кажа, че много се радвам, че съм тук сред вас. Благодаря ви за поканата, която ми отправихте, вие и вашата комисия. Когато секретарят Клинтън се срещна с председателя на Европейския парламент господин Бузе, както и с ръководителите на партиите в парламента, тя заяви, че след Лисабонския договор САЩ трябва да продължи с по все по-силни връзки и разговори с Европейския съюз. Не само с съвета, не само с комисията, тя специално спомена Европейския парламент. Така че с присъствието си днес тук, аз се надявам, че изпълнявам част от това задължение, което от държавен секретар Клинтън. Мината, миналия месец тя се срещна с госпожа Аштън и каза още нещо много важно, което е свързано с тясното сътрудничество между Европейския съюз и САЩ. Нашия секретар заяви, че ние сме партньори, които работят заедно по всеки един глобален въпрос или регионално предизвикателство възможни. И за това трябва да кажа, че Нагорни Карабах не е изключение. Работим в тясно сътрудничество с държавите членки на Европейски съюз, с Франция, понеже тя също е съпредседател на Минската група, също така с Литва, държава членка на Европейския съюз, като председател на ОССЕ по настоящем. Споделяме своите становища с колегите в Европейска служба за външна дейност и също така високо ценим източното партньорство на ЕС, което посредством насърчаване на секторни економически и политически реформи всъщност прокара една основа за мир в Кавказския регион. Ще се опитам да бъда максимално кратък, но ако ми позволите, ще засегна три въпроса. Първо, съвсем накратко искам да актуализирам информацията ви за състоянието на преговорите. На второ място искам да говоря за ангажимента, който е поел САЩ към постигане на мир в Нагорни Карабах. И накрая, имайки предвид вашата комисия и нейния интерес, искам да говоря за ролята на Европейския съюз в бъдеще. И така, започвам с това какво се случва с преговорите по настоящем. Предполагам всички сте видели изявлението на нашите председатели, т.е. президента Обама, Медведев и Саркози. Е, те излязаха с едно изявление в Дувил. Нашите трима президенти призоваха страните да направят решителна стъпка към постигане на мир в Нагорни Карабах. Те призоваха воюващите страни да се обединят около основните си принципи на следващата среща на върха. Най-вероятно вие знаете кои са тези основни принципи. Тези основни принципи са един рамков документ, в който има съвсем детайлни указания към министрите на, двете, на, на всички заинтересовани страни и основните елементи на едно мирно споразумение. Разбира се, то само по себе си не е мирно то споразумение, но те са нещо като указанията а, за това как трябва да изглежда мирът. Няма да навлизам тук в подробности. Работим с колегата. Колегата от Франция, може би може да каже много повече от мен, тъй като той по-дълго е работил по него, но а, сме стигнали до един етап, в който и нашия президент го призна, че основните принципи са справедливи и балансирани. Искани се страните по конфликта да ги приемат на следващото състояние на върха. Пак казвам, няма да навлизам в подробности, защото няма как тук, но по принцип те се основават на 6 елемента, които нашите президенти всъщност цитираха в своето изявление на срещата на върха. Имате ги тук пред себе си. Споменах и бъдещата среща на върха. Тя ще бъде с домакин президента Медведев. Също така приветстваме ролята на президента Медведов, както и външния министр Лавров. Тяхната роля е много важна. Те отделят лично време, за да разрешат този сложен конфликт. В същото време обаче САЩ работи също така активно по въпроса. Президента Обама миналата година се видя с президента Саркисян в Вашингтон, както и с президента Алиев в Нью Йорк. Държавният секретар Клинтън миналата година направи първото посещание на американски държавен секретар в Баку и Ереван след посещенията на Джим Бейкър, държавен секретар в миналото. Президента Саркисян, Саркисян а, разговаря с нея през март, както и с а, външния министр. Двамата външни министри пък я посетиха в а, Вашингтон. заместник държавния секретар и помощник държавния секретар по европейски въпроси са посещавали също многократно и Азербайджан и Армения. И накрая ще спомена и собствените си усилия по въпроса. Прекусявам съм Атлантика и два пъти. От септември 2009 година, което поех това задължение, или за да се видя с партньорите от региона, или някъде другаде в Европа, или пък да се видя с председателя действащия председател на ОССЕ. Затова искам да ви покажа, че САЩ са готови да направят всичко възможно, за да се стигне до мирно разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах. И накрая въпроса за Европейския съюз и неговата роля. В самото начало на бележките си спомнях част от нещата, които Европейския съюз вече прави, или поне държавите членки, или институциите вече правят. Не съм аз човекът, който трябва да ви каже каква трябва да бъде е, ролята на Европейския съюз. Аз пък съм американец, това е ваше решение. Но искам съвсем накратко да коментирам. На първо място, смятам, че настоящият механизъм с тримата са председатели на Минската група е един оптимално, максимално ефективен процес на този етап от преговорите. Аз го приемам. Зная, че не можахме да стигнем до споразумение за мир. Има обаче голям напредък. Най-важното обаче е направено и страните ни казват, че това е най-важното. Тоест, успели сме да предотвратим друга война. Не бих искал да омалуважавам значимостта на този въпрос, защото това е постижение на съпредседателите на Минската група. Това е едно общо постижение. В настоящия формат Минската група е гъвкава, тя дава възможност на бърз отговор на различните събития в региона, дава ни възможност да има поверителност на преговорите, което всъщност е едно от изискванията на страните по преговорите. Така че на този етап ние сме в едни преговори, които според мен са ефективни и ефикасни. Сега, от тук насетне, от преговори към споразумение, към прилагане на това споразумение, предполагам вече, че на този етап ще има повече възможност страните да направят нещо повече, да играят една много по-голяма роля в постигане на мир. И това вече, разбира се, е вярно и за Европейския съюз. Европейският съюз показа способността си в най-различни сфери и меката сила и отвъд меката сила, както я наричаме е, когато преминем към прилагане, ще има най-различни действия. От една страна мерки за изграждане на доверие, контакти между отделни лица, диалог между отделните страни, до края на процеса като връщане на хората по родните им места, реконструкция на района и така нататък. То, по всички тези въпроси Европейския съюз може да играе много важна роля, когато дойде съответния момент. При, надви... при придвижването на този процес, аз така го виждам в близко бъдеще, аз виждам все по-голяма роля на Европейския съюз. Мисля, че говорих по основните теми, които исках да засегна. По-късно мога да отговоря и на въпроси. Благодаря ви. Благодаря, господин посланик. Сега давам думата на господин Бернар Фасие, съпредседател от странска страна на групата от Минск. Също ще ви помоля и вие да се изкажете за 5 минути. Uh, Благодаря, господин председател. Първо бих искал да подчертая, че ам, с председателската група на МИКС към ОСС не включва само трите държави Франция, САЩ и Русия, ами това е една група, включваща един цял екип. Включва също министерски нива, ниво преговарящи, медиатори, политически лица, включва тройката на министрите, разбира се, държавните глави на тези, на тези държави. Беше спомената декларацията от Довил, която е декларация изготвена от господин Медведев, Обама и Саркози. Тройката се занимава с тези въпроси повече от година и половина, 6 години и половина. Господин Попов също взима участие в срещите. Той ще взема участие в подготовката на следващия етап, следващия много важен етап от преговорите след седмици. Ще се спра на три неща. Има снимки, предоставени от... The film before this uh, uh, Because... Господин Братке ви описа такава каквато е ситуацията. Сега, как ще действа сегашния формат, при който ще се провеждат преговорите? Също така ще се спре на няколко коментара за това каква е ролята на Европейския съюз в този процес. На следващо място трябва да знаете, че тези преговори са част от един по-голям цикъл от преговори. По време на първия цикъл медиаторите се опитаха да включат Нагорно Карабах в рамките на административната структура на Азербайджан. Усилията бяха провалени. По време на втората фаза, на втория цикъл, в края на 90-те години, медиаторите се опитаха да измислят друго решение и официално да се обяви отделянето на Нагорно Карабах от Азербайджан. Тези усилия също се провалиха. По време на третия цикъл на сегашния кръг от преговори, с предшествениците на моите американски и руски колеги, ние предложихме едно окончателно решение, за да се реши този конфликт за винаги. Обаче първо трябва, трябва да се види какво може да бъде разрешено като проблем и какви са възможностите. Може би възможността е да се върнат териториите, окупирани в момента, да бъдат върнати на Азербайджан. И тези територии да подлежат на самоуправление от страна на гражданите в Нагорно Карабах. Хората да имат неприемливи условия на живот – Имаше предложение да се отложи за един по-късен етап окончателното решение и с това решение да бъде решен окончателният статут на Нагорно Карабах. 2005-2006 беше, беше направено предложение в Мадрид – Имаше общо предложение в писмена форма. Това предложение включваше отделни принципи в рамките на 5-6 страници. Принципите бяха 14 на брой плюс преамбил. Това предложение беше представено и одобрено и от двете страни в, в началото на 2008 година но признаването на Косово разтревожи Азербайджан и през 2008 година Азербайджан се оттегли от това решение. Все пак беше постигнат голям напредък и се опитах и успяхме да направим пробив. Трите президента поеха, тримата президенти поеха отговорност за първи път и то този ангажимент беше включен в една декларация. Има 6 големи предложения, включени в декларацията и те са обобщения на 14-те принципа, включени в декларацията от Мадрид. През 2009 година ние си мислехме, че можем да направим друг пробив – и беше съставена друга декларация, декларацията от Москва през 2009 година и президента на двете страни се съгласиха, че трябва да се водят преговори за постигане на а, мирно разрешение на конфликта. Това решение да бъде правно обвързващо и да се позовава на международните стандарти. Арменската страна каза, че приема документа от 2008 година. Новата представена версия, предложена през 2010 година. За нея очаквахме тя да да срещне одобрение, но този път само Азербайджан изрази съгласието си а, по този документ. От тогава работим по различни а, е, версии за разрешаване на проблема. Имаше а, е, среща на върха в а, е, Сочи. И беше постигнат напредък. И се надяваме в близко бъдеще, в писмен вид, вече да бъде подпис, да, да бъде подписано споразумение между двете страни. Предложението, направено през 2007, да бъде одобрено, обаче ако а, има отказ, то тогава да се изготви ново предложение. На следващо място. Какъв е формата на преговорите? Според нас е, формата е абсолютно адаптиран а, е, към нуждите и на двете страни. Всяка от трите съпредседателстващи страни има различни интереси в Азербайджан, но а, арменската диаспора в а, е, Русия – На второ място. This format is appropriate. Този формат отговаря на броя на преговарящите. Също така се изисква и високо ниво на поверителност и конфиденциалност от всички страни. Обсъждаме въпроса с президентите, плюс още по един министър. Необходимо е да се осигури приемственост. Предишният руски медиатор участваше в преговорите продължение на 6, продължение на 6 години, обаче има други преговарящи, които участват за 6,5 години, а ние като американци трябва да работим много по-дълго време. Не на последно място, тази група е гъвкава и действа много бързо. Някои примери. След конфликта между Грузия и Русия, всички смятаха, че а, групата от Минск е мъртва. Дори когато Съединените щати и Русия не са могли да сътрудничат, то тогава Франция е подемал инициативата и оказвал сътрудничество. Трябва да се взимат бързи решения, твърди решения в много кратки срокове. Например, през 2008 година имаше сблъсъци на граничната линия. в това, през това време съпредседател от американска страна беше там и той беше в състояние да а, реагира така че да се предотврати ескалация на конфликта. И не на последно място ролята на Европейския съюз. Ролята на Европейския съюз е много важна в преговорите. Преговорите преминават през различни етапи за достигане на мирно споразумение. Е, ролята на Европейския съюз е много важна. Важна за това да се е, подготви гражданското общество и на двете страни, да се насърчава демокрацията в двете страни. Ако тези неща не се осъзнаят, то от гражданите, то двамата президенти на двете страни няма да могат да убедят своите граждани в полезността на предлаганото от тях решение. Всички инструменти трябва да се използват, планове за действие, свързани с, с добросъседската политика, А, относно изработването на това мирно споразумение, в тази насока Европейски съюз също играе важна роля. Той може да допринесе е, към международните усилия за възстановяване на региона. също и в международните подготовки при решаване на конфликта. За Босна, например, трябваше да се създаде съвет, помирителен съвет. И този съвет трябваше да обедини всички международни а, усилия, включително и тези а, на МОД, на съпредседателските държави и на а, международни донори като цяло усилията за разрешаване на конфликта ще са огромни. Благодаря ви. Благодаря ви, господин посланник. Сега давам думата на следващия посланник, който е Андржей Каспържик, който е личен представител на председателство на ОСС. Ще ви помоля за 5 минути да говорите. Е, колегата не успя, но предполагам, че ако следите часовника, бихте могли да управлявате по-добре времето което ви предоставя, Имате думата, господин посланик. Благодаря. Почитаеми еврит депутати, съпредседателите ви дадаха един общ преглед на случващото се по отношение на процеса за разрешаване на конфликта. Нека да видим какъв е мандата на личния представител и да ви дам информация за това какво се случва на бойната линия. Първо, през август 95-та година бе назначен такъв личен представител. Аз бях назначен 96-та. След това бях преназначаван. Има пет а, лица, които работят за мен в Баку, в Ереван и в Нагорния Карабах. А в Тбилиси е нашия централен офис. Имаше дълги преговори и се стигна до а, тази разстановка. Част от хората работят на ротационен принцип, като работят определени периоди в едното седалище, други периоди в другото. Какво правим? Подкрепяме председателя и заместник-председателя, изготвяме документи. Ние сме очите и ушите на действащия в момента председател, когато те не са, е, и той не е в региона. Постоянно съм част от срещи с президенти или пък министър-председатели на двете държави, за да съм запознат с динамиката, която може да окаже въздействие върху преговорите. Що се отнася до съпредседателите, аз като личен представител мога да правя преки посещения в региона. Седем пъти миналата година съм го направил като октомври миналата година направихме и една обща оценка и сме изпътували стотици хиляди километри. Мониторингът всъщност ми даде възможност миналата година и даже миналата седмица да бъда в пряк контакт с съпредседателите на групата. Един от най-важните въпроси всъщност е свързан с подкрепата на мерките за изграждане на доверие, особено у нези, които правим всъщност за да преодолеем всички негативни чувства натрупани между двата народа, за да им покажем, че е необходим мир и че трябва да се постигне компромис. Защото смятам, че всичко това ще намали броя на жертвите, както и ще намали напрежението около преходите. Моят мандат в различни моменти ми е дава възможност да помагам на политически мерки, като например групи или лица, които, на които съм помогнал да пътуват от Азербайджан в Армелия или обратно. Подпомагал съм различни военни от двете страни, мерки за опазване на околната среда, както и мерки свързани с пресата. Разбира се, че са необходими допълнителни мерки, макар че сме извършили много неща. Няма да има сътрудничество, няма да имаш доверие, докато си остава окупирана азербайджанска територия. Затова основната мярка във военната сфера за изграждане на доверие е постоянно наблюдение на самата фронтова зона а, и това е възможно само с подкрепата на двете страни. Моята служба, която е единствената международна организация, която постоянно е на фронта, тази година 12 пъти е била на фронта и всеки месец обичайно правим две такива посещения или визити, което означава, че постоянно се подава информация за това, което се случва това присъствие на място е много важно, защото когато има сериозни инциденти, като, например, имат убити преди година, мога веднага да опиша на съпредседателите, пък и на председателя на ОССЕ, какво се случва и да намалим риска да ескалира конфликта. Занимавам се и с хуманитарни въпроси, сложни въпроси, които на национално ниво подхранват и напрежението, и омразата, и понякога всъщност показват, че са пречка за преговорите и източват изграденото доверие. Постоянно съм във връзка с представителите на ОНЕ и други международни организации, като Червения кръст, за да решаваме хуманитарни проблеми, като освобождаването на, на задържани, на всякакви въпроси. Последните 15 години се занимавам с това, особено по отношение на освобождаването на цивилни или предаването на задържани от едната или от другата страна. Съпредседателите споменаха споразумението постигнато срещата на върха в, Со, в Сочи за разследване на инциденти на фронта. Това също е мярка за постигане на доверие. Аз също така трябва да докладвам за случващото се в региона редовно. При поискване също така мога да правя брифинги по този въпрос, включая и пред НПО. Какво се случва на фронтовата линия? От март миналата година положението там е стабилно, но стабилно не означава, че няма престрелки или жертви. Просто означава, че няма влушаване, значително влушаване на ситуацията. 17 души бяха убити на фронтовата линия на първите 5 месеца на тази година, 18 са ранени. Цялата миналата година 35 бяха убитите, 52 бяха ранените. Надявам се тази година цифрите да са по-низки. Да има по-малко жертви. Напредъкът в преговорите всъщност ще доведе до повишаване на доверието и ще ни помогне при мерките за повишаването на това доверие, като се включват там различните страни. Това е положението от гледна точка на личния представител. Искам да благодаря за постоянната подкрепа от страна на ЕС, за работата на моя екип и мен. Постоянен съвет на се. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси, които имате. Благодаря, господин посланик. Сега давам думата на Петър Семнеби, бивш специален представител на ЕС за Южен Кавказ. Много ви моля, Пет минути. Ето ви и часовник, за да можете да видите как тече времето. Благодаря. Much, Благодаря, господин председател. Благодаря ви за отправената покана да участвам в тази много важна среща. Бих искал да кажа, че е, естествено тук се изказвам единствено в личното си качество, тъй като вече не заемам поста специален представител на Европейския съюз. Много съм удовлетворен от това, че се провежда днешната среща, за да се поднови интереса към значими, но някак неизвестни конфликти. И от самото начало бих искал да кажа, че конфликтът в Нагорно Карабах е, е най-важният фактор за сигурността и економическото развитие на Южно-Кавказския регион и вероятно на целия съседен на Европейския съюз район на изток. Нагорно Карабах е, е по-важен генератор на несигурност Южен Кавказ от грузинския, който поневременно е овладян защо е, е важен този конфликт над Горно Карабрах? Защо заслужава той е, нашето внимание? Той поражда надпревара във въоръжаването в един крайно нестабилен е, район. Все по ниско е праговото равнище, от което нататък се употребява сила – освен това, е, е, той възпрепятства нормализирането на отношенията между Турция и Армения, изграждането на втори енергиен коридор през Южен Кавказ, е, което би повишило енергийната сигурност и намалило себестойността на енергийните доставки. Конфликтът е източник на несигурност и за Грузия. Докато не бъде урегулиран конфликта в Нагорно Карабрах, Грузия ще се смята за поставена под натиск в във всеки случай, когато напрежението нарасне. Дали тези страхове на Грузия са основателни или не, е без значение. Е, факт е, че те е, съществуват. И общо взето е, нагорно карабахския конфликт е, представя растяща заплаха за политическата сигурност и економическите интереси на Европейския съюз, а и на целия Запад в Южен Кавказ. Кои са препятствията до сега е, пред урегулирането на конфликта? Очевидно липсата на доверие между връждуващите страни. Това е най-важният фактор – и сравнителната липса на заинтересованост от страна на Запада. Това също бе важен поне доскоро фактор. Очевидно напоследък нещата се променят, тъй като ръководителите на страните, представени в Минската група, през последните години излизат с редовни комуникета е, от своите е, срещи е, в контекста на Г8. Какво може да направи при това положение Европейският съюз? Какъв би могъл да бъде неговият принос? Вече много се каза тук добро начало би било да се обръща внимание, да, да се обсъжда този конфликт, както правим и днес тук, а както и в съответните работни групи и форуми на съвет на Европейския съюз. На терена Европейският съюз би могъл да участва с средства, с ресурси, за е, повишаване на сигурността по е, линията на, на съприкосновение на връждуващите страни, чрез системи за ранно предупреждение и така нататък. Европейският съюз може да допринесе за изграждане на доверието. Много може да се направи в това отношение. Вече е, нещо е сторено чрез пакета от мерки за изграждане на доверието. Допълнително могат да се развиват проекти за опазване на културно-историческото наследство, за осъществяване на контакти между хората, управление на водните ресурси, противопожарна охрана, е, електроснабдяване, е, разчистване на минни полета ролята е, на медиите за преодоляване на стереотипите на, на врага също е важна в случая. Страните от региона се нуждаят от уверения е, в един по-широк е, контекст. Наред с е, недвусмислени и категорични послания, отправени към тях, посещенията на високопоставени представители на Европейския съюз на място биха били нещо много важно. Източното партньорство може да играе много важна роля за развиване на регионален синергичен ефект в една или друга област. чрез разработването на концепции за изграждането на регионалната инфраструктура след урегулирането на конфликта, това ще бъде един изключително е, е, важен стимул, примамка, ако щете, за връждуващите страни сериозно да помислят за помирение. И заключение бих искал да кажа, че е, е доколкото преговорите набират скорост, крайно време е Европейският съюз да погледне сериозно на е, това много важно, макар и не така известно предизвикателство е, на изток от него. Европейският съюз би трябвало да помисли за своето представителство в региона, както и за е, ответните действия при нарастване на напрежението в региона преди, а и след включването на някакво мирно споразумение. Нагорно Карабах би трябвало да бъде включен в широката концепция на Съюза за, за Южен Кавказ, концепция, от която всички да извлекат изгода. Нагорно Карабах заема през Нагорно Карабах минава един от най-стратегическите, най-важните транспортни коридори, които преминават през този регион. И в това отношение Европейският съюз може да бъде и катализатор, и двигател на умиротворяването и мирното економическо развитие на региона. Благодаря ви, господин посланник. Сега последния оратор, господин, извинете, Мирослав Лайчак. Той ще ни каже какво може да направи Европейския съюз, за да допринесе за преговорите. Вие също виждате добре часовника. Моля ви, гледайте го, за да можете да не прехвърлите 5 минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми депутати на Европейския парламент. Аз съм един си представител на европейските институции. И ще се спра на следния въпрос, какво може да направи Европейския съюз за решаване на конфликта в Нагорно Карабах. Европейския съюз ще а, засили опитите да се разреши конфликта там. Европейския съюз в момента не е директно включен в разрешаването на конфликта, но политическата роля на Европейския съюз е много важна при решаването на конфликта в Нагорно Карабах. В момента преговорите се занимават с щекотливи въпроси и нещата могат да не потръгнат в желаната от нас посока. Може би разрешаването на конфликта ще стане извън рамките на преговорите. Това е от основно значение. Много важни са усилията предпри... предприяти в сегашната рамка. Най-основната цел е да се предотвратят конфликтите не само в Южния Кавказ, а в... навсякъде по света. също така мерките, които се предприеха по отношение на разрешаване на конфликта в Грузия, могат да послужат за пример за разрешаването на конфликта в Нагорно Карабах. Трябва да се засили нивото на обмяна на информация по отношение на конфликта. Освен направеното от специалния пратеник на Европейския съюз, Европейския съюз ще трябва да е, вземе една по-важна роля, като си сътрудничи с председателите на Минската група, а също и като включи други стратегически партньори, като Турция. Европейския съюз трябва да изпраща по-ясни е, е, сигнали и послания. Европейския съюз ще продължи да оказва натиск и върху двете страни, за да не се използват снайпери и да не се стреля по мирни граждани. Европейския съюз ще изиска и двете страни да спрат военните обучения. Европейския съюз ще играе главна роля а, по отношение на наблюдателните мисии. Трябва да се засили ролята на Европейския съюз при изграждането на доверието и демокрацията. Също така ще се създадат модели за възстановяване на региона в след, през следвоенния период. 2 милиона евро са отпуснати на граждански организации, така че да се насърчат контактите между хората. Приносът е скромен, но е, е важно за изграждане на едно по-умерено мнение и позиции сред младите хора и в двете страни. По този начин ще се проправи пътя за изграждането на доверие. Също така Европейския съюз ще допренесе за изграждането на демократични институции и за спазване върховенството на закона и в двете страни. Има споразумения за асоцииране и с двете страни. По този начин двете страни ще се доближат повече до Европа, политически и економически. Това ще засили демокрацията в двете страни. Двете страни трябва да са по-подготвени за постигане на едно мирно разрешаване на конфликта в Нагорно Карабах. Мирното споразумение в Нагорно Карабах ще промени изцяло ситуацията в Южен Кавказ, ще ам, засили сигурността, ще даде нови възможности на хората в региона. Ние трябва да работим с нашите международни партньори. Трябва да оказваме последователна подкрепа за възстановяване на ам, засегнатите региони. Неразрешените конфликти в а, нашите съседни държави също имат негативно влияние върху Европейския съюз. Европейския съюз е готов да поеме своята важна роля, която да отговаря на неговото на неговата световна отговорност на световно ниво. Е много ви благодаря за това, че говорихте много кратко. И така, Господин Кирилов ще вземе думата, тъй като той е докладчик за една стратегия на Европейския съюз за Южния Кавказ. Много ви моля, господин Кирилов, също да не говорите повече от две минути. You, Благодаря ви, господин председател. Ако са две минутите, много неща ще трябва да пропусна от това, което смятах да кажа. Последните новини показват едни движения, които не чух сега сред уважаемите гости, представители на групата Минск. Нямате информация ли за последната динамика? Какво се случва? Нещата явно се случват в Москва, а ние сме тук. That... И това ме кара да си мисля, че трябва да разчитаме много на Русия. Въпросът ми към двамата уважаеми послани като пред мен е следният. Напълно ли сте убедени, че руският президент Медведев наистина иска да се стигне до краен резултат? След близо 20 години от съществуването на Минската група, след като разбираме, че настоящото статукво става опасно, дори последният последни статии в Нью Йорк, Таймс показват, че замразените конфликти вече са горещи конфликти. Пак ви питам, убедени ли сте, че той това иска да покаже? Като слагаме всички яйца в една кошница, до какъв резултат ще стигнем? Разбира се, че Русия иска да играе тази роля, конструктивна роля, но има краткосрочни интереси Например, проекта на Буко. Някои руски политици пък си мислят, че продължаването на конфликта ще означава по-дълго влияние на Русия в региона. Тъй като имам две минути, само това ще ви попитам. Но има един още по-важен въпрос. Виждам ви, господин Фасие, че сте тук – но от вашето представяне оставам с впечатление, че не разчитате много на европейски инициативи, европейска помощ. Говорите за подготвяне на гражданското общество в двете страни. Господин Лайчак бе по-амбициозен. Резолюцията на Европейския парламент от преди година поиска една много по-амбициозна роля на Европейския съюз, защото Европейски съюз ще е този, който ще трябва да потушава нещата, ако избухне нов конфликт. Вижте какво стана с Грузия, вижте какво стана сега с бежанците. Ние сме хората, които вадят кестените от огъня. Благодаря ви, господин Кирилов. Госпожа Ятен Маки. Тя е докладчик за доклада Европейски съюз Азербайджан. Две минути, моля ви. Благодаря, господин председател. Е, най-напред е, бих искала да благодаря на всички ви, господа, за участието. Е, в тази важна и навременна размяна на мнения, наистина много важна, е, а и както вече се каза тук, Европейският съюз би трябвало да играе по-сериозна роля в предотвратяването и е, урегулирането на конфликтите. Трябва да кажа, че не съм убедена, че че това може да стане в сега съществуващите структури. Аз а, бих искал а, всъщност да попитам, понеже се чу, че в някаква дългосрочна перспектива Европейския съюз ще трябва да създаде някакъв а, орган. А, и вие как се отнасяте към идеята Европейският съюз да има свой специален представител в Южен Кавказ, който да съсредоточи усилията си върху преодоляването на не е, решените конфликти в региона. по-нататък, тъй като вие казахте, че трябва да се укрепва, да се развива гражданското общество, какво всъщност, какво точно можем да сторим в това отношение и какво сме направили до сега? И накрая, като докладчик на Комисията по външната политика по преговорите за споразумението за асоцииране с Азербайджан, бих искал да подчертая необходимостта да се възползваме в максимална степен на този процес на преговори, за да е, постигнем не само приближаването на южнокавказските страни към Европейския съюз, а и не е по-малко важно, според мен, да насърчим сътрудничеството помежду им. И това е нелека задача, тъй като наистина е, липсва доверие, но би трябвало да, да стимулираме, да, да, да създадем условията за изграждане на доверието и стигане до едно политическо решение. Така че какво, какво бихме могли да направим в контекста на преговорите за асоцииране? Благодаря, Благодаря ви, госпожо Ятенмаки. Господин Касолидис за две минути. Yes, thank you, Chairman. I want to ask the panelists whom I want to congratulate first. Е, бих искал да поздравя нашите гости, най-вече представителите на Минската група за положените усилия. И сега бих искал да задам три съвсем кратки въпроса. Първият е за шесте принципа. Един от принципите е, гласи, че е, в бъдеще трябва да се определи окончателния правен статут на Нагорно Карабах чрез е, правно вързващо волеизявление. Е, и при все това чуваме е, изявленията, да кажем, на президента Алиев, е, според които той не би могъл, когато и да било, да приеме нещо друго, освен автономия на района на Горно Караба в рамките на териториалната цялост на Азербайджан. Вторият въпрос е свързан с сериозната загриженост на парламента за положението на място, в смисъл надпреварата във въоръжаването, е, военни е, операции, учения и е, воинствено настроена фразеология от рода на ще освободим Нагорно Карабах, опирайки се на военната мощ на Азербайджан. И на трето място, двамата е, е, лидери на Армения, съответно на Азербайджан, се нуждаят от е, максимална обществена подкрепа, за да стигнат до решение, което би било болезнено и за едната и за другата страна. И въпросът е дали самият Нагорно Карабах, дали Степанакерт би могъл да играе роля, за да облегчи процеса на търсене на решение, поне от страна на Армения. Благодаря господин Провера, първи заместник е, председател на нашата комисия. Благодаря. Благодаря на гослушите оратори за информацията, която ни предоставиха. Е, ние сме загрижени за всяко едно развитие, свързано с конфликти, с липса на е, сигурност. Нагорно Карабах е от голямо значение, като се има предвид нуждата инициатива в рамките на източното партньорство. Обаче се вижда, че има и известни затруднения в тази връзка. Необходимо е да има мирно сътрудничество между шесте държави, които са включени в източното партньорство – В Нагорно Карабах конфликтът се разиграва между Азербайджан и Армения. И така, ще съм кратък, като се има предвид, че няма много време. Но статуквото, такова каквото е, изглежда не е много благоприятно за окупираните територии. Окупацията може да е дългосрочна по своя характер и да включи не само Нагорно Карабах, но и другите седем провинции в региона. Пристигат хора, които подкрепят новата ситуация. Говоря за Армения. В същото време азерите, които живеят в Нагорния Карабах, бягат. Стотици хиляди беженци имаме. Ето това е профила на населението и според мен на това ще наклони везните, ако се профере референдум за бъдещето на този регион. Ето за това правителството на Азербайджан се безпокои. И в заключение, смятам, че ще бъде необходимо отново ясно да повторим, както сме го правили тук в Европейския парламент, че границите не могат да се пипат. Това са граници, които са цялостни и най-малко това може да стане посредством въоръжена сила. Ако се нарушава този принцип, то тогава разрешаването на други конфликти, например Грузия, ще бъдат накърнени и ще стане невъзможно тяхното разрешаване. И за това, според мен, могат да възникнат в бъдеще други такива военни операции, които да ни безпокоят. Благодаря, господин Провера. Господин Вайгел, две минути. Грация, президенте. The... Благодаря, господин председател. Остана с слушайки докладчиците, че тук е, можем да говорим за една вече установена традиция в дипломатическите отношения в този регион. Аз самия бях посланник е, в ОССЕ от 1998 е, до 2002 година. Процесът е дългогодишен но се опасявам, ние се опасяваме да подходим чисто дипломатически към един изключително сложен проблем. Вече поколения отлични дипломати, каквито сте и вие, се занимават с този проект, но в края на краища, както каза господин Провера, ние сме все така в самото начало. Изправени сме пред една озаконена окупация. Вие не засегнахте въобще принципите на международното право. Никой не, не посочи, не препотвърди зачитането на международното право, а в същото време се отнасяте крайно благосклонно към Русия, която естествено е основен играч тук, подкрепяйки арменските претенции и политиката на свършените факти, която провежда в района Армения. Да не говорим, че чисто тактически Русия е заинтересована от търговията с оръжие, която върти и с едната и с другата страна. А, господин Лайчак, аз съм напълно съгласен с вас, а, а, що се отнася до целите на европейския подход, но ние разполагаме и с инструментариум и можем да упражняваме, макар и мек, но постоянен натиск върху а, Русия, както и върху Азербайджан и Армения. Последните две имат сериозни амбиции а, към европейска интеграция. Нямам иллюзии, разбира се, аз 20 е, и повече години е, съм бил на дипломатическа работа. Не може с сила да стане. Това е ясно. Но, но ние можем да, да е, изобретим и нещо по-ефективно от е, инструментите на класическата дипломация. Благодаря. Господин Шулц има думата за две минути, моля. Благодаря, господин господин председател. Въпросът ми е отправен към господин Лайч, господин Земнембри. Те представиха накратко възможностите на Европейския съюз, как можем да повлияем за разрешаването на конфликта. Въпросът ми е свързан а, с а, забележимо те действия, свързани с въоръжаването в региона подготвят се споразумения за асоцииране с Армения и Азербайджан? Не можете да се включат стимули, които да доведат до намаляване и отслабване на действията, свързани с въоръжаване в двете страни? Господин Саджич за две минути. Така, Фаранде. Я благодаря ви, господин председателю. В Европейския парламент ние вече сме заложили своите цели в нашата резолюция. Дори казваме, че Армения трябва да изтегли войските си от окупираните райони и вътрешно разселените лица трябва да могат да се върнат по домовете си. Също така в тази резолюция казваме, че международната общност трябва да гарантира сигурността на лицата, които се връщат по домовете си, така както каза и господин Лайчак. Европейския съюз вече е казала, че иска да бъде гарантьор и аз се питам, защо до момента никой не го е приложил това? Толкова пъти вече казваме какво очакваме, защо не се случва това, което искаме ние, какво трябва да направим, за да стане това реалност. Статуквото е неприемливо. Трябва да се обсъди статута на Нагорния Карабах. Когато правим това, трябва да сме сигурни във факта, че използваме европейски модел за автономно управление на отделните малцинства в, разбира се, рамките на признати национални граници. Имаме аналогични случаи в Европа и можем да използваме този модел, защото това е европейски проблем и ние трябва да бъдем част от неговото решение. Благодаря ви, е, господин Ибрасачес. Господин Галер за две минути. Благодаря, господин председател, Най-добрата външна политика е тази, която постига целите си превентивно преди да се разрасне конфликта. Ситуацията е такава каквато е, е. Обсъждаме сега в комисията, след това и по време на пленарната сесия, която предстои. Това, което прави Европейския съюз, не е достатъчно. Господин Лайче каза 2 милиона за НПО. Да, това е една добра сума, но все пак не е достатъчна. Не е достатъчна да възпрепятства двете страни да продължават да се въоръжават и да не се стремят, стремят към мирно разрешаване на конфликта. Да, има доставки на оръжие от Русия към Армения, към Азербайджан. Това беше потвърдено от ваша страна. Призовавам Европейския съюз и в частност върховния представител да отиде там на място и в Ереван да заяви ясно, че само Русия се облагодетелства от този конфликт. Защо Русия? Защото когато а, двете страни а, воюват, а, Русия се изживява като а, помирител но това, което се случва там, не е в интерес нито на Армения, нито на Азербайджан, нито на Европейския съюз, нито пък отговаря на енергийните ни интереси в региона. Така че отправям молба косвено чрез вас към госпожа Аштън да отиде там и с цялата тежест на Европейския съюз да заяви ясно на двете страни а, какви са техните интереси, а именно постигане на а, мирно разрешаване на конфликта с помощта на Европейския съюз. Благодаря ви, господин Галер. Господин Ландсбергис, две минути. Uh, Благодаря ви, господин председател. Имам въпрос към господин Семнеби и останалите посланици, защото и Минската група носи отговорност. Споменахте оправдани страхове за Нагорно-Карабахския конфликт и връзката с конфликта в Грузия и невъзникването на нов конфликт. Конфликта в Нагорни Карабах или замразените конфликти са тиктакащи бомби, които могат да бъдат случайно да избухнат, ако някой изобщо вярва в случайностите – или пък когато някой има интерес те да избухнат. Виждаме непрестанната враждебност на Русия към все подразнещото желание на Грузия да бъде независима и възможността за нова Кавказска война, като че ли все повече се появява на хоризонта. Какво мислят у нези, които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 Благодаря, господин председател. Благодаря ви. И уважаеми гости, вашите експозета бяха много интересно и подхващайки това, което току-що каза господин Лансбергис, а, нека спомена, че преди 2-3 седмици аз посетих Грузия в качеството си на докладчик на Европейския парламент. И а, се срещнах и разговарях с почти всички политически дейци а, е, на Грузия и на власт и в опозиция и, и парламентарно представени и не. И а, а, е, бе изразено единодушно мнение от тяхна страна е, грузинците е, е, са ужасени от положението в Нагорно Карабах и от латентният конфликт, който може да се разгори всеки момент между Азербайджан и Армения. Може би преувеличавам, но, но наскоро бях и в Турция. И Турция също е много загрижена. Както знаем, в Грузия има арменско етническо малцинство, както и азерско. И отношенията между тези малцинства в Грузия са много добри. Но е възможно в Армения през грузинска територия да бъдат изпратени руски военни части и това поражда сериозни опасения в Билиси, е, както сред политиците, така и сред гражданите. Нямам конкретен въпрос, просто исках да споделя с вас своите наблюдения. Благодаря. Госпожа Киел Нилсън. Нека първо кажем, че позицията на Европейския съюз в този е, район е според мен противоречива, доколкото от една страна той недвусмислено подкрепя териториалната цялост на, на Грузия, а е, позицията му по същия въпрос, що се отнася до Азербайджан, е далеч по-нюансирана. И не смятате ли, че една такава непоследователност отслабва доверието във външната политика на Европейския съюз в региона? И на второ място, е, що се отнася до участието на Европейския съюз в усилията за урегулиране на конфликта, не смятате ли, че е необходимо като такъв Европейския съюз да бъде представен в Минската група? Разбира се, Франция, от която съм и аз е, участвам, но Франция не е Европейския съюз. Според мен Европейският съюз е, ще бъде достатъчно по-неутрален. Каза се тук, между другото, че и а, а, тримата а, представители а, а, в Минската група а, са до някъде склонни да бъдат пристрастни, поради това, че в своя територия имат сериозни арменски малцинства. А Европейският съюз би могъл да бъде далеч по-безпристрастен. Господин Свенсън, последен от изказващите се, моля за две минути. Eh, благодаря, господин председател. Благодаря и на ораторите за информацията, която ни предоставихте. Външната политика на Турция се променя постоянно. Виждаме какви са връзките между Армения и Турция и Азербайджан. Всичко подлежи на промяна, но все пак не можем ли да отправим някакви очаквания към а, Турция за това как, каква би могла да е ролята на Турция в разрешаването на конфликта в Нагорно Карабах. Може би да кажете нещо по този въпрос. Каква е връзката на Турция в... за разрешаването на конфликта? Е, Много ви благодаря. Сега думата на ораторите. Ще им дам думата в същия ред, в който изложиха становището си в началото, тъй като никой не каза точно кого пита. Затова вие може да прецените как можете да си подразделите въпросите. Отново по 5 минути, моля ви, за да можете да отговорите на всички въпроси. Господин Робърт Братке. Имаше много интересни бележки, които чухме и ако се опитаме да отговорим на всички, трябва да останем тук цяла вечер. Няма да се опитам. Част от тях бяха насочени към ролята на Европейския съюз и затова смятам, че е по-подходящо други представители тук до мен да отговорят на тях. Аз ще кажа само няколко неща по следните елементи. Ролята на Русия. Няма го колегата от Русия с нас. Не ми е работа да защитавам нито Русия, нито ролята на Русия. Трябва да кажа обаче, че не съм съгласен с коментара, който бе направен, че оставяме това в ръцете на руснаците. Това не определя точно процеса, който тече. Има три страни, които работят заедно, които, разбира се, имат различни интереси. Но общият интерес помежду ни е да не допуснем нова война. Защото една нова война, по различни причини за всеки един от нас, би била една истинска трагедия. И този общ интерес ни води до това сътрудничество и до работата ни заедно. Но всички страни участват в този процес. Споменах всички тези заседания, на които присъстваха и президента на САЩ, и държавния секретар, и подсекретаря, и, и, и всички други, и аз а, сме провели. Работим като екип, работим прозрачно. И според мен в дипломатическата ми кариера, 37-38 години съм дипломат на САЩ и никога не съм работил по този начин, такъв дух на сътрудничество с френски и руски колеги. Наистина е уникално взаимодействие. И отново ще повторя, че имаме общ интерес, за това работим заедно. Не сме оставили в ръцете на никого този въпрос. Работим прозрачно, в дух на сътрудничество. Няколко пъти се споменаха принципите на международното право. И това, че ние не сме ги упоменали в стъпителните си думи. Имахме е, ограничено време и затова не споменахме много неща. Но има проблем, ако заявим хайде да решим всичко по принципите на международното право, например териториалната цялост, ще кажете. Но, както знаете, всички страни основават част от исканията си върху международното право. И ако бяха тук пред вас, те ще ви кажат отново, че тяхната позиция се основава на принципите на международното право. Така че не ни дава ясни насоки международното право. А, или поне, ако го заявим така, Разбира се, че то помага, но страните, всяка една от страните, ще каже, че международното право работи в нейна посока. Дали е принципа на самоопределението, дали е на териториалната цялост, и други принципи, които са записани в хартата на ОНЕ, в окончателния акт от Хелзинки. Абсолютно мога да ви гарантирам, че всеки ще цитира съответен принцип, ще ви доведат юристи тук. Това, върху което ние се опитваме да се съсредоточим, всъщност са дребните детайли. Как тези принципи да бъдат разгледани по такъв начин, че да бъдат преведени в реални решения, които да бъдат приемливи за всички. Ние не всеки да си цитира принципа, който му е удобен. Е, международните принцип, принципите на международното право помагат, но не дават конкретния отговор на въпроса, който задаваме. Те трябва да бъдат преведени в практически действия и страните трябва да ги приемат. Благодаря ви, господин Братке. Господин Фасие. Ако ми позволите, виждам, че има превод, бих си позволил да говоря сега на езика на Молиер, след като първоначално говорих на езика на Шекспир. Имам няколко, няколко отговора на, на, на няколко от вашите въпроси. Най-напред, защо не изложихме пред вас по-подробно надеждите си за успех идната седмица? Естествено, има сериозни надежди, сериозни са очакванията, но понякога е по-важно човек да си спести ентусиазма е, и е, да не прибързва, за да не осуети шансовете си за успех. Е, да, смятаме, че през идните седмици може да бъде постигнат сериозен успех, но би било крайно неуместно от наша страна да събуждаме неоправдани очаквания. Нека, взема само, нека ви дам само един пример. Един добре информиран за състоянието в Нагорно Карабах е, международен наблюдател от няколко години все повтаря, че нищо не става, че преговорите са в застой. След а, а, а, разговор е, в а, е, а, Великобритания миналата седмица, връщайки се в Съединените щати, той обяви на всеослушание, че следващата седмица конфликтът ще бъде решен. Това не бива да се допуска. А, а, а, що се отнася до намека на господин Кирилов, че вероятно ние не сме добре информирани. Напротив, вие грешите, господин Кирилов. Ние много добре а, знаем а, от, от, от самото начало какво става в Москва. А, нашият колега а, е добре информиран а, за, за позицията на руската страна от колегата съпредседател. Но би било, както казах, напълно неразумно от наша страна да се ангажираме първоначално с напредъка, който очакваме да постигне. Е, и то през едните седмици. Е, на второ място, що се отнася до е, ролята на Русия и в допълнение към казаното от американския колега тук. Да, ние сме убедени, че Русия по-настоящем играе решаваща роля за урегулирането на конфликта и ние е, нямаме е, впечатлението, че сме прекалено мили, прекалено любезно настроени към Русия. Е, ние знаем, че онова, което е предмет на преговори, е последната редакция на един документ, който не е изготвен в Русия. И онова, което днес се обсъжда, и онова, което руският министър, а след това и президентът на Руската федерация биха се опитали да постигнат, е споразумение по последната редакция на документ, който е изготвен от нашите три страни и чиято първоначална редакция е съставена от предшественика на моите руски и американски колеги и от самия мен. На второ място относно ролята на Русия. Крайна на краща не само Русия продава оръжие на връждуващите страни. И това е добре известно. Без съмнение, е, знаете, че по-настоящем в Европа, е, например, няма нито една европейска страна, която да е, е овладяла, която да, да разполага с всички технологични средства за е, производството на безпилотни самолети, така наречените търти, е, които се използват било то за разузнаване или за е, някои бойни удари. Следва да знаете, че на 26 юни, след няколко дена, на военния апарат, който ще се проведе в Баку, Азербайджан ще покаже, че разполага с собствен капацитет, производствен капацитет за такива безпилотни самолети на територията на страната. Как е стигнал Азербайджан до такива технологични възможности, имайки предвид, че само две са страните, Съединените щати и една друга, която вие добре познавате, които развиват този промишлен, военно-промишлен сектор. В Европа, Великобритания и Франция се опитват е, да е, е, подхванат това производство в рамките на Европейския съюз, така че не само Русия помага на Азербайджан. Американският посланник се намесва да сме наясно не Съединените щати. Съединените щати нямат пръст в това. Да, без съмнение едва ли трябва да убеждавате някого, но все пак благодаря ви за това уточнение. Във всеки случай, аз смятам, че оно, което е опасно е, в сегашна напревара в въоръжаването е, е наистина бесните темпове е, които достига тази надпревара. Следва да, да знаете, че военният бюджет на Азербайджан, който нарастваше с 20-30% годишно от няколко години насам, тази година бе отвоен. Значи, е, тази година фактически е, бюджетът е, е два пъти по-голям от миналогодишния. И този военен бюджет е по-голям по стойност от целия държавен бюджет на Армения. И това неравновесие е опасно, поради което и аз съм особено удовлетворен, като чух господин Лайчак да, да казва, че Европейският съюз очаква да, да, откровено да разговаря с връждуващите страни е, за неупотребата на сила. Е, и както стана ясно за пореден път в Довил, е, на, на среща на най-високо равнище. Употребата на сила вече е породила неприемливо положение на терена и новата употреба на сила във всеки случай ще бъде заклеймена от международната общност. Що се отнася до това, че ние уж е, не сме се позовавали на международното право, малко съм изненадан защото ние се позоваваме на Московската декларация, първият документ, в който двамата президенти на връждуващите страни признават, че е, е, решаване на конфликта може да бъде постигнато само чрез преговори и на основата на всички норми, принципи и решения в рамките на е, международното право. Е, в е, е, справките, които са изготвени на ваше внимание е, е, днес, е, се съдържа е, декларацията от е, Астана от декември 2010 година, където отново се казва, че урегулирането на конфликта следва да се основава на международното право, в частност хартата на ООН и е, заключителния акт от Хелзинки. По-нататък, защо, въпреки всички добри намерения е, е, и решения, все още до никъде не сме стигнали? Отговорът е много прост. Двете връждуващи страни просто не го желаят. До сега е, в изложението, направено тук от името на Европейския парламент, се каза, че е, международното посредничество все още не е постигнало съгласие между вържите страни. Международните посредници не могат да, да постигнат съгласие, нито да го наложат на връждуващите страни. Те Именно те, връждуващите страни, трябва да приемат компромисно решение помежду си. От друга страна, е, самата дума компромис, и аз е, много добре знам какво говоря, тъй като бях посланник Грузия преди да се захвана с Азербайджан, Та, та склонен съм да смятам, че думата компромис май не съществува в нито една от местните култури е, в региона. Ето защо е, е много важно Европейският е, съюз да допринесе за изграждането на гражданското общество. Когато господин Кирилов е, подхвана, че малко плахо е, се отнасям към ролята на Европейския съюз, то, това е вярно наистина, когато се говори за решаваща роля. Опитва се да го каже на български оратор. Та, Но ролята на Европейския съюз за развиване на демокрацията е фундаментална. Преговорите са като влак, който се движи е, в тунел, е, защитен от външните влияния. Е, един тунел, от който нищо не може да излезе. Обаче, когато наближи да излезе от тунела този влак, е, то е, е, и, и, това, и това наближава, то влакът, така да се каже, на гражданското общество още е на началната гара пред тунела. Никой от държавните ръководители на този етап не е готов а, а, да прояви политическия кораж а, и да а, предложи на своите собствени граждани а, социалния договор, който би трябвало да предложи. И сега, ролята, ролята на Европейския съюз трябва да бъде решаваща на всички етапи, но за да отговори на своята съгражданка от Франция, е, защо е, е, да не Европейския съюз вместо Франция в Минската група, наистина този въпрос е основателен. Но що се отнася до, до, онова, до онова, което до сега гарантира успеха на преговорите, е, а, ако може да се каже, че той се дължи, успехът се дължи на Европейския е, съюз, проблем няма ако е, европейските представители, в частност Европейския съюз, може да гарантира същото доверие в процеса на преговори, каквото, с каквото той се ползва до сега, защо не? Можем да помислим. Ако Европейският съюз може да гарантира същата приемственост е, и е, съпредседателят от руска страна в продължение на 6 години, от френска страна в продължение на 6,5 години, толкова по-добре. И а, не на последно място, ако Европейският съюз е в състояние да реагира е, е, достатъчно е, бързо, така че за половин ден столиците да се ангажират, както направиха трите столици от страните, от държавите на членки на Европейския съюз, представители в Минската група съвсем наскоро, и то на най-високо равнище, на, на нивото на, на, на. И съответно бяха направени демарши пред министрите на отбраната и, и президенти на двете връждуващи страни. Ако Европейския съюз може да се справи със същата бързина, с непредвидени ситуации, толкова по-добре. И накрая, Довилската декларация. Е, е, чието категоричен характер вие сте отбелязали. Една декларация, която съдържа много целенасочени специфично към всяка от връждуващите страни послания, както и към двете, трябва да ви кажа, че за да говорим този текст, между тримата са председатели ни отне един час. И че нито Кремъл, нито Белия дом, нито е, Елисей не промениха една запетайка – в този текст. Ако Европейският съюз е способен да състави такъв текст за един час, без съмнение, е, никакви възражения срещу това Европейския съюз да замести Франция в хода на преговорите. Благодаря ви, е, Ваше превъзходителство Фасие. Е, посланник Асприц има думата. Благодаря. Нямаше някакъв въпрос, който да се отнася директно до, моите, до моя мандат, така че нямам какво да кажа. Ами аз ви дадах думата, защото мислех, че може да искате да кажете нещо, така че следващия оратор. Господин председателю, имаше въпроси, свързани с различни категории от теми. Господин Панайотов и други колеги зададоха въпроси, свързан с, с една и съща тема. Аз години наред съм работил като дипломат, от години се занимавам с темата за Нагорно Карабах и Южен Кавказ в крайна сметка стремежа е да се а, установи влияние, международно влияние в този регион и най-вече по отношение на Нагорно а, Карабах. В Нагорно Карабах Русия преследва редица цели. руските действия започнаха след войната в Грузия и Русия се стремяха за признаването им като сила в Нагорно Карабах и в Север, Южен Кавказ. И по този начин и в Армения, и в Азербайджан ще могат да се насърчават економическите и политически интереси на Русия. Виждаме, че лицемерието там е безспорно. Но как да предотвратим ситуация, в която нещата в Южен Кавказ ще излезе от контрол и в същото време да защитим интересите на двете държави, без да се засегне европейския конфликт, е, европейски интерес, разбира се. все още е, е надвисна опасността, свързана с е, е, избухването на конфликт или на война в региона. Може да бъдат включени и други партньори, освен Армения и Азербайджан. Това е една заплаха, една загриженост, която засяга и Грузия. Господин Свенсън зададе своя въпрос, който беше засегнат и господин Лайчък. Да, разбира се, важно е да се включи Турция а, в регионалното измерение на този конфликт, в Южен Кавказ, Турция да играе ролята на катализатор при решаването на конфликта. Турция все още не е изиграла своята историческа роля в конфликта в Нагорно Карабах, въпреки че конфликта там е с изключително значение. Конфликтът в Нагорно Карабах беше и причината за подобряване на взаимоотношенията между Турция и Армения преди години. или по-скоро връзките между двете държави а, бяха замразени за известен период от време. Колегите от Европейския съюз продължават да спорят, че нормализирането на ситуацията трябва да стане със съдействието на Армения, да създаде една положителна динамика, която ще допринесе в положителен смисъл за разрешаването на конфликта в Нагорни Карабах. Сега за международното право господин Касолидис и Свринчакич, Провера и други зададоха въпрос свързан с тази тема. Всеки конфликт е уникален. Трябва да се спазва, разбира се, международното право. Но когато говорим за споразумение след конфликт, то трябва да се спазват принципите на международното право. Има политически споразумения между действащите страни. Накрая госпожа Ятемаки. Доволен съм, че зададохте въпрос, свързан с, с специален а, представител. Аз изпълнявах тази функция преди 5 години. Господин Лайче каза, че ще има специален представител от 1 септември и се надявам, че тази позиция ще засили ролята на Европейския съюз. Е, участието на Европейския съюз ще е по-интензивно в региона. Е, също така ще могат да се провеждат е, контакти, разговори на високо политическо ниво с политическите лидери в региона. И така смятам, че от 1 септември специалния пратеник, който ще отиде в региона, ще изиграе своята специална роля. И накрая господин Лайчак. You, Благодаря ви, председателю. Голямата част от отговорите вече получиха своя отговор. Ще говоря за ролята на Европейския съюз дали е част или не е част от, Евро... от групата от Минск, дали трябва да бъде част или не. По отношение на различните формати а, за преговори имаме най-различни видове присъствия, зависимост къде е а, този продължителен конфликт. Дали е в Грузия, дали е в Приднестровието, може да бъде 5 плюс 2, 3 плюс 1. Така или иначе това не помага за решаване на проблемите. Това трябва да се разбере. По всеки един от тези конфликти работим по различен начин. Всички те се основават обаче на принципите на международното право. Когато Европейският съюз участва в разрешаването на конфликти, ние винаги насърчаваме европейските ценности, искаме те да бъдат част от крайното решение на проблема. Демокрация, приемане на европейските ценности и така нататък. Връзката между Нагорни Карабах и Грузия съществува, защото те са и в един и същ район. Какво можем да направим? Добре е да има напредък и по двата въпроса, т.е. и по преговорите в Женева и по отношение на преговорите, които води Минската група. Трябва да бъдем последователни и да защитаваме своите принципи. Имаме и стратегия, и инструменти в Европейския съюз, за да защитаваме интересите си. Говорих за елементите на нашата стратегия – Конкретиката във всеки отделен случай зависи от напредъка по места. И се надявам да има политическо решение в края на този месец, което ще отвори нови възможности за конкретни политически процеси, които Европейски съюз би могъл да задейства и да даде принадена стойност. Ако обаче нещата са стагнирани, то тогава много малко може да се направи. Говорих за инструментите и казах, че от 1 септември ще има нов представител на ЕС за Южен Кавказ и кризата в Грузия. Това би трябвало а, първо да ни направи по-видимо и а, там и да ни даде възможност да защитаваме по-ясно нашите интереси и нашата роля. Ролята на споразуменията за асоцииране – Имаме процес на разработване такива и за Азербайджан и за Армения. Миналата седмица бях в Ереван, Баку и Тбилиси, говорих с основни преговарящи, информирах ги за новата философия на източното партньорство, където ще има индивидуален подход и което се основава на два стълба. Един от тях е зачитане на европейските ценности, а другия е конкретен напредък по технически въпроси и единия не може да бъде развиван без другия. Трябва обаче своите, сканда... а, своите амбиции да обяснат. Те трябва да бъдат а, насочени към наши фондове, към изпълнение на програми на ЕС. Сега подготвяме срещата на върха източното партньорство края на септември ще бъде тя във Варшава. Искаме всеки един от партньорите ни да види нещо за себе си, за да участва активно в програмата. Не съм съгласен, че Армения и Азербайджан не отговарят на изискванията за такова споразумение за асоцииране. Процес за разработването им тече, всяка година оценяваме напредъка. Преди две седмици излезе междинен доклад за миналата година, който дава една ясна картина и на успехите, и на проблемите, които сме идентифицирали във всяка една от шесте държави, които са част от източното партньорство. Това може да доведе до по-нататъчен напредък. И, и трите столици, които посетих, добре приеха този план няма възможност да се свързат асоцион... за асоцииране на Армения и Азербайджан с въпроса за Нагорни Карабах, но мисля, че говорим с много по-ясен глас за европейските амбиции по отношение на решаването на продължителните конфликти. Преди това не е било така. И на второ място Говорейки за нашите принципи, отново казвам, че искаме тези принципи да бъдат зачитани и прилагани и от Баку, и от Ереван, и по отношение на Нагорни Карабах. Така че процесът за сключване на такова споразумение оказва своето въздействие и върху тях. Много ви благодаря, господин Вайчак. Благодаря на всички оратори, които ни просветлиха с нова информация за това какво се случва по преговорите в Нагорни Карабах. Бяхте ни много полезни. Прекратявам заседанието за 5 минути, за да можем да преминем към дневния ред. С малко забавяне. Много се извинявам на господин Уотсън. Съжалявам, не можахме по-бързо.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 Eh, Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Трябва да започнем с втора точка от дневния ред. Моля ви. Please, colleague, моля ви, колега, седнете. No, a... We have to start the second point. Si sente? Sì. Ma batti una tagliata e per... Колеги, трябва да започнем. Моля, заемете местата си. На първо място искам да ви кажа, че ако няма никой нищо против, Смятам за одобрен протокол от заседанието 9 май 2011 година. Съжалявам, че не го направих по-рано. И сега имаме един дебат за препоръка до съвет и комисията относно преговорите по споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова. Имаме голямата привилегия при нас да бъде а, господин Лайчак. Той остана, тъй като е ръководител на отдела на СВД за връзки с Западните Балкани, Източното партньорство и Русия. Той е главен преговорещ на ЕС и може да ни даде информация за преговорите. Както знаете много добре, нашата комисия много внимателно следи тези преговори. 10 е, януари 2010 година започнаха те. И се възползвам от възможността да представим на институциите на съвета, които всъщност управляват това споразумение, нашите препоръки за това какви трябва да бъдат основните указания за развитието на нашите отношения с Молдова, както и другите елементи, които могат да бъдат включени в едно такова споразумение. Искам да припомня на колегите, че днес и утре, за съжаление, тече по същото време, има заседание на Комисията по сътрудничество Европейски съюз Молдова. А, с нас а, са членовете на парламентарната комисия за сътрудничество, които бяха така мили да прекратят работата си за малко. Много ви благодаря, колеги, за това. Те са те прекъснаха заседанието си, за да бъдат тук и да следят дебата. Давам незабавно думата на господин Греем Уотсън, който съвсем наскоро Елизабет II, кралица на Обединеното кралство, го направи комен командант на Британската империя. Е Рицар на Британската империя. Не мога да го наричам сър, тъй като не съм гражданин на Обединеното кралство, но наистина уважения. Благодаря ви, господин председателю. Бих искал да благодаря на колегите от Молдова, че са тук, под председателство на Корина Фусо, която заедно с госпожа Маковей са съпредседатели на нашата комисия за сътрудничество между двете страни. С мото начало искам да кажа нещо за местните избори в Молдова бе преценено, че ще отговарят на международните стандарти. Знаем, че все още има някои регулаторни, пък и правни въпроси, които трябва да бъдат разрешени по избирателния процес, но аз се надявам да се постигне консенсус по отношение на справедливостта на изборите. Става дума за един балотаж, който е на 19 юни. Представяйки своя доклад, господин председател, искам да благодаря на докладчиците в Сянка, от другите политически групи, както и секретарията за тяхната подкрепа. Голямата част от тях познават Молдова много по-добре от мен. Докладът всъщност е една препоръка към съвета и Европейската комисия, както и СВД, за преговорите по отношение на споразумение за асоцииране – Надявах се, господин председателю, да мога да ви представя един кратък доклад. Той обаче не е толкова кратък, колкото се надявах да бъде. Колкото повече време човек се занимава с определени въпроси, толкова повече неща се сеща, че трябва да добави в доклада си. Надявам се обаче да съм включил всичко значимо и по-специално се надявам, че съм покрил основните елементи, изискуеми от един доклад. Проектът ми за текст е, е следният, господин председателя. Поставям преговорите в рамката на едно евентуално членство на Европейския съюз за Молдова в дългосрочен план. Призовавам всички страни да зачитат е, гласа на народа, независимо колко е трудно да се приемат резултати от избори. Смятам, че Детоквил беше човека, който заявява, че дори гласоподавателите понякога грешат. Проблема е, че в една демокрация никой не е достатъчно легитимен, за да каже на гласоподавателя, че греши. Освен това, призоваваме за адекватни ресурси от страна на Европейския съюз, за да се подпомогне а, Молдова и за да постигне съгласие по едно дълбоко и всеобхватно споразумение за свободна търговия и за да се подготви за либерализиране на визите, като адаптира економическите и правните си структури а, към изискванията на конкурентоспособността. Говоря също така за стандартите, които очакваме Молдова да изпълни и реформите, които бихме искали да се случат там. Говорим също така и за това да бъдат включени неправителствени организации а, в процеса на изграждане на пълно демократично общество. И накрая се призовава Европейския парламент да участва активно в а, процеса на водене на преговори и по-специално приветстваме възможността и днес, пък и се надявам в бъдеще, да можем да обсъдим с евродепутати, извинете, с депутати от Молдова техните становища. Господин председател, получихме едно становище от, международната коми... от, извинете, от Комисията по международна търговия. Аз съм съгласен с техните заключения и Препоръчвам на колегите е, да ги включим в доклада, така както са предложени. Бих искал да чуя, разбира се, коментари и становища на колегите по проекта за доклад, който днес предлагам на вашето внимание. Благодаря ви, господин сър Греем Уотсън. Давам думата на госпожа Маковей, съпредседател на делегацията на Европейския парламент за отношения с Молдова. you, um, Благодаря, господин председателю. Благодаря, благодаря ти, Греям, за този всеобхватен доклад. Искам да Приветствам нашите колеги от Молдовския парламент. Шестима от тях са тук сред нас в този важен момент. Те решиха да присъстват на това заседание на комисията ФЕД, когато ние провеждаме тази дискусия, свързана с напредъка, отбелязан от Република Молдова по пътя им към Европа. Те ще почерпят от нашия опит тук в комисията АФЕД. Ние подкрепяме молдовските власти при изпълнението на конкретни мерки, свързани с плана за действие за либерализиране на визовия режим. Бих искала да кажа, че Основният въпрос е свързан с изпълнението на законодателството. Тази е, цел е много трудна за постигане. Ето защо ние оказваме подкрепа в този етап на изпълнение на законодателството. И така, прилагане на законодателството с наша подкрепа, включително и финансова. Също така бих искала да спомена, че етапа на при изпълнението и прилагането на законодателството се забелязва разликата а, вече от гражданите. В а, момента се постига успех, нека той да бъде запазен. А, основно се използват инструменти от а, източното партньорство и нека да остане така. Нека всеки да получава това, което е заслужил. И съгласно постигнатия напредък. Подкрепяме ги в процеса на справяне с отделните пречки. Оказваме съдействие при провеждане на преговори, свързани с Приднестровието. Също така ще се отбележи и напредък. Надяваме се в разрешаването на този проблем. нещата са вече назрели и скоро ще се стигне вече до официални разговори. Да се надяваме, че проблемът с Приднестровието ще бъде разрешен и важно е да да има там международни граждански части а, които да наблюдават конфликта. А, ние продължаваме да казваме, че конфликта е замразен там, но какво всъщност но каква всъщност е реалността, не е ясно. Затова е хубаво да има мисии на място. Благодаря ви, госпожо Маковей. ще помоля господин Райчек да изчака. След докладчиците в сянка ще му дам думата, за да може от една страна да ни каже какво се случва, от друга страна да можете да коментирате това, което са казали колегите преди вас. Затова давам думата на господин Преда, който представлява господин Унгряно, който пък е докладчик в сянка по този въпрос. Имате думата. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea, uh, înainte de toate, să-i salut și eu pe... Благодаря, господин председателю. Искам да приветствам също така и колегите от Молдовския парламент, които са тук сред нас. Докладчика в Сянка Оргорано, той е колега от наша политическа група. Той трябва да представи друг доклад в друга комисия. Ето защо ще го замествам днес. Господин Оргорано искаше да отправи поздравления към докладчика за изготвения от него документ. В този текст се съдържат всички важни елементи, които бяха обсъдени в рамките на консултациите, проведени между докладчика и докладчиците в Сянка. Господин Оргорано е на мнение, че е важно Република Молдова да бъде подкрепяна в процеса и към интегриране към Европейския съюз. Някои малки бележки трябва да направя от името на господин Горано по едно це препратката към връзките с съседните държави трябва да бъде преформулиран текст. Господин Орогано ще а, внесе изменение. Точка и от Трансилвания да бъде интег... а, неразделна част от Молдова. А, също са засегнати енергийните аспекти в точка 1 Q. Формулировката трябва да бъде разширена, да бъде включена енергийната сигурност, енергийните стандарти в енергийната политика. И така господин Оригано каза, че ще внесе изменения по тези въпроси. Сега а, искам да се изкажа и от а, свое име, да изразя моите поздравления към господин Уотсън. Приветстваме резултатите от изборите преди 10 дни. Това бяха общински избори. Ще се а, проведат и последващи избори в други избирателни райони. А, да се надяваме, че те също ще протекат а, безпроблемно. Диалога, свързан с а, въпроса за Трансилвания, е много важен за Приднестровието, извинете, е много важен. Важно е конфликт в непосредствена близо до Европейския съюз да бъде разрешен. В близко бъдеще е важно да се проведат разговори и преговори и пътят, който трябва да измине Молдова до присъединяване към Европейския съюз е много важен. Искам да се спра нещо казано от госпожа Маковей. Относно а, първото съображение, че а, Молдова може да играе важна роля в а, политиката по добросъседство. Но това вече е така. В този смисъл можем да преформулираме а, нещата. Няма нужда да се чака години наред, както е случая с Турция, да се чака години наред преди да се направят някакви изводи или преди да бъде постигнат някакъв успех. Благодаря ви. Е, Благодаря, господин Паско, втори заместник председател на Комисията по външни работи, както и докладчик в сянка на социалистите. Чединте. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да поздравя сър Грем Уотсън за изготвени от него доклад. В доклада са взети преди всички неща, които обсъдихме по време на разговорите ни. Доклада е изготвен в един важен момент. Има толкова много проблеми в и извън Европа е, и е трудно да се отправи поглед към една единствена кандидатура, кандидатурата на Република Молдова. европейските политици трябва да държат този регион под око, така че той да запази своето значение за Европейския съюз и нещата да не излизат извън контрол. Този проект доклад включва най-важните и наболели проблеми, проблеми, пред които е изправена кандидат членката Молдова – Също така се обръща внимание и на факта, че е, докладът е изготвен в подходящия момент, за това, че на Молдова трябва да се дадат възможности. Предприемаме усилия така че Европейския съюз да може да предложи внимание и а, помощ на Молдова, но и Молдова също трябва да реагира по съответния начин. Е, защото е необходимо а, сътрудничеството и от двете страни. От името на нашата политическа група а, мога да ви гарантирам нашето желание за изготвянето на един много добър доклад и за подготвянето на много добра кандидатура на Молдова. Господин Шулц, който е докладчик сянка от страна на зелените. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да приветствам колегите от Молдова. И също така да кажа, че представения от Гремо Отсън доклад е всеобхватен и балансиран. На някои места има нужда от уточнения, допълнения, но а, това са незначителни промени. Докладът показва, че Молдова е една много важна държава сред шесте членки на източното партньорство. Е, значението на Молдова трябва да се почертае ясно. В е, доклада е, трябва да се направи една препратка към стратегията за Черно море, така че нещата да имат завършен е, вид. Е, беше споменато и Приднестровието и формата 5 плюс 2. Русия може да играе една много активна и конструктивна роля в тази връзка. Господин а, Медведев обаче не се е ангажира много активно все още относно либерализирането на визовия режим. Румъния не трябва да спира издаването на паспорти, защото това нарушава суверенитета на, а, на държавата. И в а, тази връзка е важно да се подчертае и економическата и политическа подкрепа, която трябва да се окаже на Молдова. Благодаря на колегата Шулц. Господин Ади Джорджо ще говори тук, но пък него го няма. Сега господин Милдъл. E- Благодаря, господин председател. С ваше позволение бих а, е, а, е, искал да задам пряко а, е, въпрос. А, но първо бих искал да поздравя господин Лоца за доклада му и за удачно избраното заглавие. Говори се за една малка страна, моята Холандия също е май, малка. Първият въпрос, е, който бих искал да ви е, задам е дали е, сте се запознали с наскоро разпространение от Германия нон-пейпер, посветен на Приднестровието. Бих искал да попитам господин Лачек дали е запознат наистина с този нон-пейпер който се изразява е, загриженост, а и както изглежда е, се засяга ролята на Русия и е, това, че тя вероятно би могла да възпрепятства желанието на Молдова да се присъедини към Европейския съюз. Е, бих искал да задам този въпрос и на докладчика, и на специалния представител. Е, значи, неофициалният документ е германски, не е на Европейския съюз. Но ние там се говори за интересни неща, това число за оттеглянето на руските въоръжени сили от Приднестровието. И, и този материал, е, обаче опасявам се, е, може да заздрави позициите на Русия в Приднестровието, е, независимо от призива още от 2005 година за демилитаризация. Вторият ми въпрос е за премахването на визовия режим. В замяна на което, очевидно, Молдова ще трябва да приеме определено законодателство. Проектите на антидискриминационно законодателство обаче не са напреднали е, кой знае колко. Особено, що се отнася до свободата на вероисповеданията – ние, Европейският съюз, е наясно какво общо взето иска, но молдовската страна е, явно е, не откликва. Благодаря ви, господин Белдър. Господин Трасковски има думата. Благодаря ви много, господин председател. Ние току-що е, в Комисията за сътрудничество разгледахме въпроса за Молдова и стигнахме до становището, че Европейският съюз се намира в твърде неблаговидно положение, предвид финансовата криза, е, преговорите за бюджета и така нататък и така нататък. А от друга страна, по отношение на Молдова е, имаме уникална възможност, тъй като трите институции гледат на въпроса за Молдова съвсем сериозно. Първо, комисията промени отношението си и а, е готова да подпомага унези, които постигат по-голям напредък. От години вече говорим за специфичен подход. Този път явно ще се получи. А прочем и унгарското и полското председателство на Съюза гледат много сериозно на това. Един въпрос към нашия докладчик, господин Лотсън – Непрекъснато говорим за възможността е, нашите съседни страни да се присъединят към е, европейски програми. Още през 2006 година комисията е разработила е, инструмент за това. Но трябва по-активно да хвалим, да възнаграждаваме онези, които постигат напредък по, по-категорично е, трябва да приветстваме постигнатия напредък. И нещо на вниманието на господин Лайчек. Е, на Молдова е, полското председателство гледа много сериозно. Малко са още онези, които знаят това за намеренията на предстоящото полско председателство – и полското председателство се стреми към конкретни резултати. With your knowledge of the region. И имайки предвид колко добре познавате региона, господин Лайчак, аз бих ви попитал, кои бяха най-решаващите осезаеми резултати, които би следвало да постигнем през едните 6 месеца. За да можем наистина да твърдим, че по време на полското председателство е постигнат напредък какви биха били критериите, мерилото, е, по което бихте оценили работата на предстоящото ротационно председателство на Съюз? Благодаря ви, господин Трасковски. Госпожа Корина Фузо, съпредседател на делегацията Европейски съюз Молдова в е, парламентарната комисия за сътрудничество. președinte. Благодаря, господин председател. От името на делегацията ние приветстваме доклада на Комисията по външни работи и благодарим на господин Лотсън за извършената работа. Имаме следните бележки. Смятаме, че тонът на резолюцията е напълно правилен и е, от полза за Република Молдова. Диалогът между всички политически партии винаги е бил и ще бъде е, обект на особено внимание за нас. А и това, между другото, е прогласено от нашата конституция, както посочва и докладът на господин Лоц. Що се отнася до предстоящите парламентарни избори, според нас е, това не е особено реалистична перспектива. Да, е, толкова повече поради това, че от последните парламентарни избори са изминали едва две години. Ние, както казах, държим на постоянния диалог с опозицията, но до сега всичките ни опити е, по-скоро се провалят. Очакваме решението на Конституционния съд на Молдова по е, искане въпрос на Алианса за европейска интеграция, е, така че в края на краищата да бъде решен е, на конституционното противоречие, което е факт в Република Молдова и което петни нашия международен облик при изработването на, тво, на своето становище Конституционният съд ще вземе предвид всички препоръки, които постъпят междувременно, е, в частност е, е, препоръките на Венецианската комисия. Ние особено държим Европейският съюз да се ангажира още повече в процеса на преговори в формат 5 плюс 1, за да бъде урегулиран конфликта в Приднестровието. Искаме също така визовият режим да бъде либерализиран, както и да се ускорят преговорите за въвеждането на зона на свободна търговия. Що се отнася до целите по споразумението за асоцииране, те са приоритетни за нас. Бихме искали да се насърчава мобилността, както и е, законната и контролирана миграция, както и търговския ни обмен с Европейския съюз. Що се отнася е, до периода до 2014 година е, е, ние се стремим да изградим е, наред с всички останали действия, една независима и компетентна съдебна система. Освен това, е, имаме и осъществяваме законодателна програма, за да изпълним в по-голяма степен е, критериите е, за либерализация на визовия режим. Между другото, на следващото пленарно заседание на Молдовския парламент ще бъдат разгледани и прияти няколко е, проекто акта в тази връзка. Законопроекта за борбата с дискриминацията, за съжаление, трябваше да бъде оттеглен от носителя, но, все пак за да бъде подобрен. Ние се стремим към търпимост в нашето общество и възнамеряваме да организираме обществена дискусия е, по въпросите за борбата с дискриминацията. Между другото, е, програмата TAEX е, съвсем наскоро ще организира семинар посветен на тези въпроси у нас. Министерство на транспорта също има своите приоритети за насърчаване на мобилността на нашите граждани, на европейските граждани. Гражданското общество също се развива динамично у нас и се нуждае от е, финансиране, както и от е, вашата експертна помощ. Добре си, добре си даваме сметка за това, че диалогът с нашите граждани е от съществено значение. Това е, е постоянна грижа на Молдовския парламент и той е, провежда редица дейности за широко осведомяване на обществеността очакваме е, срещу това широка обществена подкрепа, за да се стигне в края на краищата до присъединяването ни към Европейския съюз. От името на Молдовския парламент бих искала да ви уверя, че днес, повече от когато и да било до сега, Алианса за европейска интеграция, който е управляващата политическа сила – е решен да спази поетите ангажименти, да провежда реформите, така че нашата страна, нашите съграждани да могат един ден да бъдат граждани на страна, членка на Европейския съюз. Да заживеят съгласно европейските стандарти, Е, и при това очакваме пътят пред нас да не се окаже твърде дълъг. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Фузо. Господин Лайчак има думата сега, който може да ни каже какво се случва в преговорите и да отговори на въпроси, които бяха зададени от колегите. Much, Благодаря, Добър ден на всички отново. Радвам се, че съм тук не само като управляващ директор на СВД, а и като главен преговарящ за сключването на споразумение за асоцииране между ЕС и Молдова. Нека да реагирам сега на проекто доклада на Сър Уотсън – и да отговоря на въпросите, свързани с това, до къде са стигнали преговорите. Преди да коментирам проекто препоръките, искам наистина да ви благодаря за активността и бележките, които направихте по отношение на а, тези въпроси. В самото начало говорите за това, че Молдова има потенциала да стане един добър пример на нашата политика за добросъседски отношения. Нека ви уверя, че от стартирането си 2010 година и провеждането на 6 тура в Кишинев и, Брю... и Брюксел, преговорите преминават отлично и сътрудничеството е забележително. Седмият кръг ще бъде на 5 юли тук в Брюксел и заедно с заместник е, външния министр на Молдова, която също е главен преговарящ от тяхна страна, мой колега, ние ще можем да излезем със съответни заключения за съвета през май. Съвета за сътрудничество. Преди да премина към конкретиката, искам да заявя, че ние се занимаваме с най-различни сфери на сътрудничество, като например защита правата на човека, правата на младсинствата, борба с дискриминацията, с корупцията, с бедността, сътрудничество в сферата на енергетиката. Сега нещо по-конкретно. Дългосрочната перспектива за членство в Европейския съюз. Приветстваме факта, че наистина Молдова придава голяма значимост на своята европейска идентичност и ние в текста сме го записали съвсем ясно. Там се казва, че страната се стреми към членство. Написали сме го по един много положителен начин, като отваряме възможност за различни а, пътища в края на преговорите. В последното си съобщение ние споменаваме ценностите, върху които почива Европейския съюз. Това са същите ценности, които са записани в член 2 на на Лисабонския договор, по които всъщност основават член 8 и член 49. Надяваме се да се стигне до един консенсусен текст, който да отразява амбициите на Молдова и да покаже какво е готов да направи от своя страна Европейски съюз. Съобщението си за политиката за добросъседски отношения ние всъщност казахме, че искаме да дадем повече на страните, които правят повече. Затова по-късно по време на преговорите, когато Молдова покаже дори още по-високи амбиции в сферата на реформите, бихме могли заедно с държавите членки да преформулираме споразумението. Казахме, че ще правим разлика между държавите и Молдова може да се окаже един от големите бенефициенти на този подход повече за повече, защото те показват е, много голяма решимост да отговорят на стандартите за присъединяване и ние сме готови да направим също крачка към тях а, заради положителното им отношение. Във вашия текст също така говорите за разрешаването на конфликта в Приднестровието – по време на последната пленарна заседание в Кишинев, ние се занимахме точно с такива теми, с отбраната и важните отношения. Там се говори в един от членовете за регионалната стабилност. Там форматът за преговори е 5 плюс 2 и трябва да ви кажа, че работи много активно, за да преминем на следващ етап, а то е подновяването на формалните преговори, за да бъде разрешен проблемът с Приднестровието. Това ще бъде наистина един нов свеж дъх след петгодишно прекъсване на преговорите. Следващия кръг на преговори 5 плюс 2 ще бъде идния вторник в Москва. Амбицията ни там всъщност е в края да заявим подновяването на официалните разговори, което ще бъде много важно за Република Молдова. Сега диалогът за визите. Той се споменава и в текста, говори се за либерализирането им. Текста нашето споразумение също говори за визовия диалог в свои важни разпоредби. Заедно с екипа от Молдова решихме да подневим преговорите по този въпрос, когато дискусията за визовия диалог напредне светлината на визовия диалог ще говорим и вече за либерализиране на визите, премахване на визите за граждани на Молдова, е, когато пътуват в Европейски съюз в дългосрочен план. Също така се говори за законодателство за борба с дискриминацията. Това също е част от е, преговорите за либерализиране на визите. Един законопроект бе подаден нашето внимание, но след това бе оттеглен от правителството, за да не стане то цел е обект, извинете, на политически кампании като част от местните избори. Отново ще влезе в парламента този закон и ще бъде прият преди края на тази година. А това е много важно – Що се отнася до процеса на либерализиране на визовия режим, ние сме на един напреднал етап. Има план за действие, който бе даден от комисаря Малстром на премиера на Молдова. Молдова сега трябва по един съобхватен начин да приложи тези мерки, за да може нашите държави членки да се съгласят да бъдат премахнати визовите ограничения и да има безвизово пътуване. Ясно е какво трябва да се направи. Не можем да кажем кога ще приключи този процес, но по-важното тук е качеството, а не скоростта, с която се развива всичко. А що се отнася до дълбокото и всеобхватно споразумение за свободна търговия, Молдовското правителство е твърдо решено преговорите по едно такова споразумение да започнат максимално бързо и в настоящия ни мандат това е записано като цел. Необходимо обаче допълнителен мандат за преговаряне, за да може преговарящите да го включат в работата си. Работи се активно за постигането на тази цел. ЕС предложи основни препоръки през есента на миналата година, които, когато бъдат изпълнени, ще дадат началото на преговори за такова дълбоко всеобхватно споразумение за свободна търговия. Тази пролет бе подадена такова споразумение на съвета. Вътрешната процедура почти е приключила и сега чакаме окончателното приемане. След това се спомена протокола, който включва Молдова в участие в различни програми и агенции на Европейския съюз. Вече обсъждаме такъв един текст нашите юристи и при следващото пленарно, извинете, общо заседание с Молдова ще искаме да се включи текст за възможността Молдова да участва в заседание на агенции и да получава такова финансиране. Все още говорим обаче за планове и когато имаме новини, ще ви ги съобщя. Искаме да продължи сътрудничеството с Европейския парламент, да има консултации с него, Работим по институционалните разпоредби на нашето споразумение, където ще има отразено и парламентарното измерение. Споменава се и достъпа до информация на евродепутати. Ние от преговарящия екип сме готови да ви предоставим информация незабавно подаваме такава информация или пред настоящата комисия, или пред докладчиците на ЕП. СВД поддържа постоянно контакти с колеги от Европейския парламент. Още два въпроса бяха повдигнати. За е, германския неофициален документ бе първият. Намираме се в период на много интензивна работа за подготовка на срещата в Москва. Е, бяха изготвени различни документи. Имаше един документ, който бе представен от молдовското правителство, от Приднестровието, един руски доклад, един доклад на ОССЕ, на Украина, на, на САЩ и неофициален документ от Берлин. Виждал съм го, разбира се. Той според мен отговаря на общите принципи за разрешаване на проблема в Приднестровието. Колегите от Германия подходиха конструктивно, макар че Германия не е част от рамката 5 плюс 2. И накрая за конкретните резултати, които се очакват от полското председателство. Знаем колко ще е важно това председателство по отношение на източното партньорство. Много може да бъде направено. Най-общо за това председателство ще кажа, че искаме през септември Варшава да има а, една успешна среща на върха на източното партньорство и да се постигне максимален брой конкретни резултати. По отношение конкретно на Молдова, ще работим за започване на преговорите по търговското споразумение и напредък по прилагането на плана за действие за либерализиране на визовия режим. Тези два конкретни резултата, според мен, всъщност ще зарадват и колегите от Молдови ще покажат, че източното партньорство работи. И накрая Господин председател, готов съм да информирам и вас и членовете на почитаемата комисия за напредъка на преговорите и да отговарям и в бъдеще на ваши въпроси. Благодарим ви, господин Лайчак, не само за брифинга, който подготвихте, за отговорите, но и за това, че сте готов винаги да идвате, когато такива важни въпроси са включени в дневния ни ред. И така, сега искам а, да дам думата на докладчика, господин Уотсън да общи дискусията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите от парламента за идеите. Благодаря на господин Лачек за информацията, която сподели. Оглеждайки е, е, текста, е, неизбежно съзираме някои недоразумения, неизвестно как попаднали там. В една от точките се говори за безпрепятствен трафик на стоки през страната. На английски язик обаче е употребен вариантът на думата, който е, оставя впечатлението за незаконен трафик или контрабанда. Благодарен съм на колегата Бреда е, е, за казаното от него, че ние трябва да, да се стремим не само към по-нататъчния успех на Молдова, Молдова вече е, е, е постигнала успех, а, вероятно би трябвало да кажем, че това ще бъде първата така впечатляваща успяла страна, защото вероятно ще има и други. Добре е, че полското председателство е, се отнася с такъв интерес към целия процес. Разговарях с външния министр на Польша, господин Сикорски, и знам, че е, той е, има сериозни намерения да постигне напредък в процеса за Молдова. Госпожа Маковей говори за замразените конфликти, за замразения в случая, в случая Приднестровски конфликт. Много ще зависи от срещата следващата седмица в Москва в формата 5 е, плюс 2. Въпроса на господин Белдър, да, знам за този германски нон-пейпер, не знам дали трябва да се споменава точно в този доклад, но нека, нека видим как ще напреднат нещата. И вероятно бихме могли да вмъкнем някакъв текст е, за формата 5 плюс 2. Благодаря на господин Преда, на, на господин Паско за техните предложения. Очаквам с интерес измененията, които те ще внесат. Както и вие казахте, господин председател, наистина настоящият момент е много важен за Молдова. Много други полезни идеи постъпиха. Наистина тук трябва да опоменем Черноморската стратегия, както посочи господин, господин Шулц е, както господин Белдър и други е, подсказаха, вероятно трябва да подсилим формулировката на точка М латинско за недискриминацията. Много колеги, в това число и аз, е, особено държим на напредъка на Молдова в тази област и аз благодаря на Корина Фузо за дадените разяснения, за, за това, че ни осведоми за състоянието на законодателството в тази област. Добре би било, както подсказа господин Трасковски, малко по-изрично -по да, да се и категорично да се говори за процеса на обединяването на агенциите и да подчертаем, че очакваме с интерес решението на Конституционния съд. Едно много важно решение, което предстои. Господин Лаче говори, е, на мен ми допадна неговата аналогия, строителен обект. Е, наистина, е, това е строителен обект, но все пак господин директор от Европейската външно-политическа служба, нека кажем, че много от колегите и аз гледаме на самата ваша служба като на строителен обект, да се надяваме, че строителството няма да изостава и а, а, при вас. И така, очаквам с интерес по-нататъчната работа по доклада с колегите. Благодаря ги, сър Греем. Ето и как ще работим в бъдеще. При крайен срок за представяне на изменения 21 юни в 12 часа на обяд, 12 юли за дискусия по тях и гласуване в комисията 13 юли. Най-вероятно в пленарна зала това ще бъде гласувано през септември. Благодаря на всички изказали се, най-вече на директора Лайче, който бе така мил да остане с нас през цялото това време. Много ви благодаря, успех в работата ви и преминаваме незабавно, за да наваксаме малко времето, понеже закъсняваме, към следващата точка от дневния ред, която е свързана с предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза. Има обаче искане на думата от господин Брок. Нека му дадем думата. Е, е, е, господин председателю, от името на колегата Голтиер и колегата Даф и други да кажа следното. Бяхме по време на последното заседание на Козък и а, трябваше да се защити интереса на Европейския парламент. Нашата позиция трябва да бъде изразена в една кратка формулировка още веднъж – също трябва да се подчертае работата и значението на работата ни с националните парламенти, както и значението на парламента в рамките на външната политика. Тази кратка формулировка и текста по нея може да бъде обмислен следващата седмица, да бъде прият следващата седмица. Е, първо текста да бъде разпратен на колегите и след това да го приемем, може би още през юли, преди лятната почивка. Абсолютно съм съгласен с вас. Даже ще ви помоля да бъдете и автор на резолюция по този въпрос, която да бъде одобрена на следващото заседание на 21 юни. По този начин всичко ще бъде изяснено, както поискахте и вие. И сега... А, не. Пак иска някой да се изкаже. Госпожа Мониц. Благодаря, господин председателю. Е, това е добро предложение, но е малко изненадващо. Е, когато се взима решение за докладчик, то тогава координаторите взимат решение. Има ли някакво политическо решение на политическите групи, щом така го обявих? Е Господин Гуалтери е от а, същата партия и мисля, че са се разбрали помежду си. Ако има възражения, можем да влезем в детайлите, но аз мисля, че предложението идва и от двамата. Затова бързо, веднага одобрих нещата, без да дам думата на координатора. Е, нямам възражение, но просто исках нещата да се изяснат процедурно. Двама членове от две различни политически групи са постигнали а, съгласие да назоват, да номинират докладчик. Обаче има седем политически политически групи в този парламент и трябва да се действа съгласно процедурата. Не съм против решението, но все пак. Е. И двамата можеха да следват тази процедура, и господин Брок, и господин Гуалтери, така че аз само потвърдих е, окончателното развитие по въпроса. Господин Гуалтери иска думата. Аз мога да изясня това. Разширеното бюро на АФЕТ вече възложи на три от членовете си да водят преговори с националните парламенти по тази тема. От името на нашата комисия сега излизаме и с това предложение да се запише в текст тази работа, този опит. И идната седмица това да бъде обсъдено. Всичко това премина през етап координатори на всички политически групи. Добре, казва председателят. Добре беше наистина да се обсъди в детайлно въпроса, да е ясно на питащите. Преминаваме към предложение за регламент относно финансовите правила, предложими за годишния бюджет. Госпожа Брантнер е докладчик. Това становище трябва да излезе от комисията по бюджета. До юли трябва да го приемат те. Трябва да се изкаже становище по финансовите правила и бюджета на съвета. Законодателна обикновена процедура. Процедура по съвместно вземане на решение. За това трябва да работим и бързо. Госпожо Брантнер, имате думата, за да изложите законодателното си предложение. Благодаря. Искам също да кажа, относно въпроса, който беше засегнат преди това и искам да изкажа подкрепа към господин Брок и неговото предложение. Ще говоря на английски, защото всичко го изготвяхме на английски, целият текст и предпочитам да говоря на английски. Може би съвсем накратко идеите, включени в това предложение – Докладчиците в Сянка имаха среща миналата седмица с мен в Страсбург. Беше много плодотворно заседанието ни. Основната цел е да се засили гъвкавостта и скоростта при предоставяне на финансова и хуманитарна помощ, особено когато става въпрос за спешни случаи в случаи на природни бедствия. Ние искаме също да добавим, че може да има и ситуации а, като такива в Северна Африка, за ситуации свързани с преход към процес на демократизиране. И в такива случаи също трябва да се улесни предоставянето на помощ. Ние не можем да сравним равним нещата. Случва се в Северна Африка с цунами, но това е все пак един вид политическо цунами, а не природно цунами. Друг важен въпрос е свързан с координирането на международните донори. Комисията предлага да се а, създаде тръстов фонд, Европейски тръстов фонд за отпускане на помощ, но Европейския съюз няма такава възможност, такава опция за създаването на тръстов фонд. Сега въпросът е а, следния. Може да има други донори, държавите членки, международни донори, международни организации, ЕИБ и така нататък. Обаче кой ще ги управлява тези средства? Госпожа Гресле каза, че това трябва да се прави от комисията. Но нека да сме малко по-отворени, да кажем, това може и да е Европейската инвестиционна банка, защото понякога се отпускат кредити на тръстовите фондове или в специални случаи може да се включи участието на отделни държави в рамките на общата външна политика и политика за сигурност. Дали а, пък частни банки не могат да изпълняват а, ролята на тръстови а, фондове? Те също може да са равноправни и ефективни актьори, тъй като те разполагат с опит. Опит да се измерим с този на АИП. АИБ. Разбира се, стои въпросът свързан с намаляване на административната тежест, особено за процедурите свързани с трети държави, за това, че те не винаги са могли да, да изпълнят критериите и стандартите. Също и въпросът свързан с управлението на риска. Съвсем накратко ще се спра на някои от измененията, за да ги обясня. обясня. Има изменение от госпожа Гресле което в случай на хуманитарна криза, хуманитарно бедствие, което ще се, което ще се прояви след 1 декември на бюджетната година да се пренесе в следващата година. Не смятам, че това е добра идея. Трябва да го обсъдим, защото това ще позволи на комисията да не оказва натиск върху държавите членки да предоставят средства да ги планират за следващата а, година. Маржовете а, са много малки и недостатъчни а, за тази цел и ако го правим всяка година с пренасенето на бюджетна година в друга, тогава ще имаме проблеми. Аз съм отворена за нови мнения и предложения по този въпрос. Сега въпросът свързан с това, а, кой ще има право а, на изпълнителни правомощия. А, всъщност ние съставихме ЕСВ, СВД, която да отговаря за своя собствен бюджет. Но понякога в делегациите а, няма достатъчно достатъчно персонал на външната служба, това е персонал на комисията и няма достатъчно персонал, както казах. И така външната служба пита, не може ли тези правомощия да бъдат върнати отново на комисията. Аз съм против това. Има един друг въпрос, който обсъждам в рамките на ФЕД. Да се създаде нов бюджетен ред, свързан с политики в рамките на ОСППС. В момента се създава зелена книга, свързана с финансовата подкрепа за трети държави. Така че като се водат дискусии, дали трябва да се обсъждат всички подробности, свързани с бюджетната подкрепа или да се говори в по-общи рамки, да обсъждаме нещата като цяло преди да взимаме каквито и да е решения. Дали ще се вземем с нещата като цяло или ще се концентрираме върху всяко едно по същество. Също така дали, в друго изменение се споменава дали националните парламенти да контролират а, тази, тези средства, отпуснати от бюджета за оказване на помощ. Така, така че парламентът така ли да направим, да призовем парламент да поема тази роля и да се противопоставят на правителствата? Беше създадена база данни и в нея ще се включат лицата и организациите, които не са разходили европейските средства както трябва. Това е един вид черен списък. Но може би това ще е трудно в трети държави, където няма защита на данните. Така че все пак да се съобразява този списък с това дали в съответната държава има, се спазват разпоредбите за защита на данните или не. Също така на друго място се споменава за разходите, които могат да бъдат финансирани има случаи, в които може да се прояви гъвковост. Това са спешни случаи, случаи свързани с граждански мисии и операции и да се прекратят да се помогне за предотвратяване на действия, застрашаващи демокрацията. В такива ситуации а, има смисъл да се действа по-бързо. Това са основните неща, които исках да подчертая. Очаквам с нетърпени вашите коментари и въпроси. Благодаря, господин Гуалтиер, има думата. Благодаря ви, господин председателю. Трябва да кажа, че проектът на госпожа Бранд е много добър. Той се измерим с един сложен проблем, свързан с преразглеждането на финансовия регламент. се опитва се да балансира два въпроса. От една страна въпроса свързан с контрола, прозрачността на процедурите, които да бъдат детайлно изложени и които дават възможност на бюджетните органи да потвърдят използването по правомерен начин на средствата на Европейския съюз. И от друга страна, едно много важно нещо по отношение на работата на СВД, дава възможност за своевременна употреба на тези средства по предназначение. Предложението на комисията и предложението на госпожа Гресле от комисията по бюджета предлагат различни комбинации от тези две потребности. И двете обосновки са убедителни, но смятам, че търпят критика. Проектът на госпожа Брантнер всъщност се опитва точно това да направи, да намери едни решения, които да бъдат прияти от всички. Те са свързани и с използването на средства, които не са използвани до 1 декември, но това да не е за сметка на следващата година. Така наречените целеви фондове, и налагането на граници, може би не толкова фиксирани като тези, които предлага госпожа Гресле, но все пак ограничаване на ресурсите, които са на разположение на физически лица или конкретни а, обекти. Има интерференция в микрофона. А, кризи не само от хуманитарен тип, но и кризи, които са свързани с политически такива и трябва да бъдат управлявани, а не с катастрофи. След това възниква въпроса с третите страни, търговете там, ограничаване е, на възможността определени лица да поемат управлението на определени средства, тъй като са в списък. Подкрепям изменението, което е свързано с една стъпка към прозрачността по отношение на мисиите в сферата на риболова. Вече три мисии такива бяха обсъдени по отношение на три бюджетни пера. Сега трябва да бъде завършена тази работа. Нещо, което според мен е проблематично, но не е включено в текста на колегата Брантнер, е едно изменение, което госпожа Брантнер прави по член 55 финансов регламент или регламентация. Там се предвижда една възможност за изпълнение бюджета на комисията от страна на служителите на комисията, които са в делегациите и под шапката на ръководителите на конкретните делегации в тези държави. Госпожо Ратнер, може ли да потвърдите дали това е придаване на нови пълномощия или пък ръководителите на тези делегации вече го имат. Или пък намаляваме правомощията на тези а, ръководители делегации, които по съответния член не са служители на комисията и какво правят? Извършват надзор. Или от една страна правят самия разход, или извършват надзор на тези, които извършват разхода. Защото пък те са служители на СВД. В един случай съм за, в другия съм против. Не е това намерението на госпожа Гресле, но си мисля, че може да бъде казано така, че да е ясно. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Гуалтери. Госпожа Нейнски има думата. Докладчик Сянка за НП. Yes, thank you very much. Uh, first of all, I would like to Благодаря. Първо бих искала да поздравя госпожа Гресле и госпожа Братле за извършената от тях работа по проекто доклада и съответно проекто становището, имайки предвид колко е важно да бъдат въведени необходимите правила за е, разпореждането и изпълнението на европейския бюджет. И при това становището на Европейския парламент по предложението на комисията е насочено в права, правилната посока за доброто освояване на средствата на европейския денакоплатец. Частност подкрепям идеята на госпожа Братне за създаването на отделно бюджетно перо за всяка от мисиите в областта на външните отношения и сигурността. Разбира се, е, днес всичко съм съгласна. Имаме е, различни становища относно финансовия регламент. Така, например, аз смятам, че само Европейската комисия би следвало да се разпорежда в бъдеще е, с бъдещите доверителни фондове на комисията. И това в интерес на ефективността. Освен това, изцяло подкрепам идеята на колегата Гресле да не се е, допусне е, възможността частна банка или, или дъщерни предприятия на Европейската инвестиционна банка да управляват а, е, такива бюджетни фондове. Не, накрая ще става въпрос за парите на европейски накоплатец. А, имам и някои други въпроси, но вероятно ще ги запазя за по-късно. А може би сега да се спра на един. Четвърто изменение по 53-ти член се предлага делегиране на бюджетни правомощия от външно-политическата служба на служители на комисията, които участват в делегации. Now, proposal, a... И сега при сегашното ви предложение, всъщност имате ли предвид е, евентуално е, ределегиране? от комисията към външнополитическата служба, т.е. в обратна посока, и освен това, десето изменение по 120 член на алинея 2 за безвъзмезно финансиране с задна дата при извънредни обстоятелства за преодоляване на последиците от бедствия за хуманитарни операции, гражданска защита и така нататък. И вие добавяте случаи, при които има опасност положението да ескалира до въоръжен конфликт в трети страни. Защо смятате, че ни е необходимо това оточнение? Не смятате ли, че заплахата от въоръжен конфликт е, се съдържа в понятието крайна неотложна необходимост? Или пък смятате, че сега действащата система не действа? Тук имам предвид бърз, бързото предоставяне на финансова помощ, например, за продоляване на хуманитарната криза в Либия и в други близкоисточни страни. Напоследък, без в действащото законодателство да е предвидена хипотезата въоръжен конфликт. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Неински. Госпожа Ятен Маки, докладчик в казал. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на докладчицата за усилията, за съдействието е, на последното ни заседание е, особено. И според нас, нашата комисия, общо заето, според мен, общо заето, е, би трябвало е, по-сериозно, -по по-енергично -по да се захване всички въпроси за бюджета, за неговото изпълнение, цялата бюджетна процедура. Подкрепям е, проекто изменят на госпожа Брантнер, но Аз лично се отнасям крайно скептично към идеята за пряка бюджетна подкрепа. Но ми се струва, че не, не тук му е мястото на, на този въпрос. Като естествено в бъдеще трябва да се занимаем и с него. Тъй, че е, финансовите средства да се насочват там, където те са най-необходими. А, бих искал също да повдигна въпроса, повдигнати от колегата Братнер, за авансово освояване на средствата. Аз също се отнасям с крайно подозрение към това. Е, малко по-внимателно трябва да помислим по този въпрос, тъй, че, тъй като се опасявам, че може да се стигне до положение, при което през месец март хазната е празна. Какво правим след това? сега, измененията, които аз предлагам към 31 член, 2 алинея. Повишена прозрачност предлагам аз. с актуализиране на информацията, публикувана в интернет е, за освояването на средствата и постигнатите резултати. Аз мисля, че европейските накоплатеци има право да знае е, всичко това. А така и ще повишим интереса на, на европейските граждани към е, на европейските дела. Другото ми изменение е по 38. Тук става въпрос за злоупотребата е, или неправилното разходване на бюджетните средства. Вероятно знаете, че всяка година се отпускат е, определени средства на палестинската администрация, в палестинската автономия и а, о, към края на годината, още в началото на поредната бюджетна е, процедура, е, е ясно, че средствата ще се отпуснат. Това е неправилно отношение към бюджета. Би трябвало в началото на годината да знаем за какво ще бъдат изразходвани средствата. Може, може да, да има някои неизвестни, но а, а, а, в случая, който приведох като пример, е, е ясно предварително какви са бюджетните потребности, колко се отпуска, ясно е, че те средствата не са достатъчни. Благодаря. Благодаря за заключителни бележки докладчика Брантнер. Благодаря за коментарите. Много са полезни. Ще се спра на тях по реда, по който бяха направени. Относно член 55 който е свързан с служители на комисията и на съответните делегации. Ако има друга формулировка, тя трябва да е по-ясна и това ще е много полезно. Трябва да има разширяване на формулировката, да няма тя ограничителен характер. Да, аз поделям вашата загриженост, че може тази формулировка се тълкува по грешен начин и това искаме да го предотвратим. Госпожа Нейнски, казаното от нея, относно тръстовите фондове, които споменахте. Да, съгласна съм с госпожа Гресле и също това, което казва комисията за безвъзмезните помощи. Ние сме против такъв подход. Има идея да се направи европейски тръстофонд. Това казахме вече, че не е много а, възможно. Може да се използва опита на частните банки. Обаче трябва да се знае А, кой има право да създава такива тръстови фондове. Нещата да са ограничени, а не отворени много възможности, както се предлага от комисията. Относно 43 член. Комисията е делегирала оперативните разходи към председателите на делегациите. Обаче има административна част на бюджета, която се определя и контролира от външната служба. Но в крайна сметка пък се оказа, че външната служба няма достатъчно хора, няма достатъчно служители. И а, нещата се прехвърлят към комисията. По време на преговорите а, се водеше борба външна служба да има тези правомощи и сега те разп... виждат, че това не е приложимо по отношение на много от а, държавите. И сега външната служба трябва да отстъпи от позиции, които е спечелила по време на преговорите преди. За съжаление, това са а, фактите. А, по 120 член. Казахте, че не е достатъчно това, което вече имаме. Значи, казва се, ако ситуацията заплашва екскалиране на конфликта. А, не говорим за въоръжени конфликти, а когато има опасност. Говорим тук за превенция на конфликти ако кризата продължава а, и тя се задълбочава, а, когато се реагира късно, вече нещата са отишли прекалено далече, конфликта се е разраснал. Когато конфликта се е разраснал, вие, ние вече не можем да направим а, много. Ето защо а, ние искаме конфликтите да се предотвратят преди да са започнали да има превантивни мерки, да се реагира преди това, преди кризата наистина да се е разраснала. Това е идеята, която се крие в този текст. А не искаме да кажем, че действителното управление на кризи е лошо. Това може би ще помогне като разясняване на, на текста. Така, Съгласна съм с вашия коментар, който направихте и за ролята на Европейския съюз, също и е, за директната помощ от е, бюджетите. Съгласна съм с това, което казахте. Е, в ДЕВЕ има цял процес, свързан с определенето на средствата, свързани с специфични въпроси. Може би трябва да изчакваме приключването на този процес преди определенето на средствата. А, може би това е най-добрия начин и ще съм доволна да чуя мнението ви по този въпрос. Относно предложението по член 31 за прозрачността, много добра идея да се включат не само бенефициентите, а и за какво са били отпуснати средствата, какво е било постигнато. Това е много добра идея. 38 член, коригиращия бюджет. От една страна Разбирам, че има ситуации, както вие казахте, когато комисията злоупотребява с коригиращия бюджет. Има ситуации обаче, в които нещата са предвидими. От друга страна, госпожа Гресле иска да а, ограничи нещата в рамките на един коригиращ бюджет, който да се отнася до много области. Тук също нещата ми се струва доста ограничителни, защото може да има ситуации, в които са нужни две корекции може би а, ние искаме да се определи някакъв таван, някакъв лимит, за да няма злоупотреби, но, но не трябва да сме прекалено стрикни. Съгласна съм, че а, трябва да се спрат злоупотребите и в тази връзка съм съгласна с госпожа Гресле, но трябва да намериме а, някакво междинно решение, някаква междинна формулировка. Госпожа Гресле оказа а, много много голяма подкрепа. тя се справя отлично. Има някои неща, които излагам тук пред вас от нейно име, защото пък тя е по време на сега на друго заседание. Но пак подчертавам, тя оказа много голяма подкрепа. Извинявам се и за краткия период, за е, времето е малко, за да се вземе решение за едно такова мнение, но а, така стоят а, нещата. Също така текстът трябва да мини през а, комисията по бюджета. Благодаря ви за сътрудничеството. Е, Благодаря ви, госпожо Брантнер. 17 юни представяне на измененията, както винаги в 12 часа, 21 юни гласуване в комисия. Преминаваме към последната точка от дневния ред е, за днешното заседание. Доклад на господин Белдер, председател на делегацията за връзки с Израел, относно посещението на групата в Израел от 24 до 27 май тази година да дадем възможност на председателите на различните парламентарни делегации винаги да се изказват, когато са били на различни посещения. И слушахме господин Дероса скоро, който беше е, в Палестина. И днес имаме случай с господин Белдер, който пък посети институциите на Израел. Ще го слушаме с интерес. Имате думата. Eh, Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, Това работно посещение в Израел от 20-26 май тази година бе проведено конструктивно и е, премина удовлетворяващо. Имахме възможност е, да се срещнем, е, да се запознаем с най-широк спектър е, е, на социалните и културните е, аспекти на израелското общество. Една от най-важните ни срещи, разбира се, беше с Кнесет. Посланника Станли на Европейския съюз ни запозна първо с региона. Според него, сегашното правителство на Израел, оглавявано от господин Натаняхо, е стабилно по време на разговора в Кнесета бих искал накратко да изброя въпросите, които засегнахме. Аз ще ви е, запозная накратко и с реакцията на израелската страна. Значи, говорихме за демокрацията в Близкия изток, как реагира израелската страна, какво, какво беше мнението бе проявена голяма загриженост от страна на Израел за най-новото развитие на обстановката в съседни страни, в това число в Египет и в Сирия. На второ място, предложението на Палестина е едностранно да обяви своята държава през, още през тази година в ООН. Е, всички политически представители от Израел призоваха Европейския съюз да се противопостави е, на тази инициатива е, и да не легитимизира с каквито и да било действия Хамас и Фатах. Разговаряхме също така за двустранните отношения между ЕС и Израел. Израелските колеги приветстваха е, позицията е, на нашата комисия е, за външната търговия по търговското споразумение с Израел. По-нататък говорихме за Исляма и Европа. Председателят на Кнесета говори пред нас, пред нашата делегация в краткото си слово той подчерта, че е, ръката на Израел все така е подадена на всички, които се стремят към мир и помирение. Е, Израел се стреми към мир с всички съседи, е, но не може да бъде принуден да търси мира с затворени очи. Израел не желае да преговаря с когото и да било, който не е готов да признае правото на съществуване на Израел или който <clears throat> свои програмни документи предвижда унищожаването на Израел. По-нататък, на следващия ден, имахме доста продължително посещение в Центъра за интегриране на иммигранти. Бяхме запознати с практическите мерки, които предприема Израел за устройването на, на иммигрантите. Освен това, на последния ден от нашето посещение е, в е, Телавив е, се запознахме с архитектурните забележителности на този гъстонаселен град, образците на стила Баухаус. Освен това отидохме в едно учебно заведение за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 Tot slot, geen EP-delegatie op reis zonder vakbekwame tolken. Hartelijk dank, Martine Накрая, е, разбира се, едно посещение от страна на Европейския парламент е, не би могло да бъде успешно, ако не бяха нашите преводачи. Благодаря ви, господин Белдер. Сега господин Дероса, който е председател на делегацията за отношенията с Законодателния съвет на Палестина. Имате думата. Благодаря ви, господин Албертини. Благодаря и на Бастиен за доклада, за наскорошното посещение в Израел. Мисля, че е изключително важно нашата комисия да получава такива доклади от делегациите, които споменахте и вие. Съвсем наскоро излязах със своя доклад за нашето посещение в Палестина. Няколко неща ще кажа само. Председателят Бузек днес е в Израел на четиридневно посещение. Днес точно говори пред Кнесета. Имам копие от неговата реч. Според мен речта му е отлична. Там предлага едно много балансирано, становище по отношение разрешаването на конфликта. В речта ясно се казва, че имаме нужда от преки преговори между палестинците и израелската държава, ако искаме мир. И че няма да има мир в региона, ако няма мир между двете страни, така че да има гаранция на сигурността в Израел, правата на човека, демокрацията в Израел и същото за Палестина. Е, защитава и еврейската държава, Израел. Важно е това да не се забравя. Аз съм убеден, че усилията на израелското правителство да не дадат зелена светлина на предложението на Палестина през септември а, да се проведе среща в ООН е погрешно. Има такава кампания да се провали опита им в ООН и е по-добре тези усилия да отидат другаде, да отидат а, за да бъдат убедени всички да започнат преговорите и то незабавно, защото няма време вече. И аз съм бил в региона, и Бастиан беше там, председателят също. Всички казват, че вече няма време. Дори Израел да успее да блокира предложението за едностранна декларация на палестинската държава, това как ще повиши сигурността на Израел? Как ще доведе до по-скорошно постигане на мир. Това са въпросите и затова призовавам всички ви да убеждаваме и палестинците, и гражданите на Израел да започнат преки преговори. САЩ са готови да помогнат, ЕС е готова да помогне, всички държави членки са готови да помогнат и трябва наистина да се опитаме да го направим. Идеята не е крайна сметка да дадем нещо на едни и да вземем точно толкова от другите. Напротив, трябва всички да имат равни права и живеещите в Израел и тези в Палестина. Имаме нужда от мир и движението за демокрация в региона трябва да бъде подпомогнато и от Европа, но и от Израел. Ако искаме демократична палестинска държава до Израел, е, би трябвало точно Израел да иска да защитава мира, сигурността в региона. Благодаря ви, господин Дероса. Давам думата на господин Вигенин. Благодаря ви, господин председателю. Аз имам кратък въпрос. Господин Белдер подчерта известната политика, че не може да има преговори с, с страна, която не признава правото на Израел да съществува. Били било възможно обаче да се опитаме да направим някои отстъпки. Знаем, че става дума за Хамас и няма ли да е възможно Израел да разграничи Хамас от едно правителство с участие на представители на Хамас? Аз лично мисля, че има разлика. И ако Израел може да покаже, че е готов да прави отстъпки, то това може да улесни процеса. Благодаря ви, господин Вигенин. Господин Контис. Благодаря ви, господин председателю. Искам да благодаря на колегата за доклада, който ни представи за описанието на посещението си в Израел. Не знам какво да кажа, но исках някаква оценка, исках да чуя друго. Исках а, да видя какво става а, по отношение на признаването на палестинската държава. Какво чуваме? Едни и същи неща чуваме. Знам, че има реакции от страна на Израел – и искам да разбера каква е реакцията на израелското правителство сега. Предвижда ли се също така посещение или пък някаква намеса за деблокиране на положението в Газа? Какво мисли по този въпрос израелското правителство? Ще продължава ли напрежението там? Благодаря на колегата. Искам да го попитам какви са вашите впечатления от реакциите на а, израелското правителство по отношение на случващото се в Близкия изток. Благодаря ви, господин Котис. Господин Муниц има думата. Благодаря, господин председател, Аз бях в Палестина, в Рамала, в палестинската територия, така да се каже, миналата седмица, бях впечатлена от начина по който живеят палестинците там. Нямаше никаква реакция, никаква политическа реакция от израелските власти по отношение на последните събития. Виждаме, че има помирение между Хамас и палестинската автономна област. Дали Израел подкрепя това или не, дали приема това или не. Одобряват ли това, че палестинската автономна област се обръща към ООН? ООН е да разреши такъв вид международен конфликт. Имаше обща декларация на Европейския парламент е, относно Израел. Включено е там, че е, не се приветства споразумение между двете е, партии, между двете страни но пък от друга страна а, има гласове, които подкрепят а, помирението между Фатах и Хамас. Това е един вид реакция, отправена към Израел. Трябва да се проведат а, мирни преговори. С кого да се проведат тези преговори? Трябва да има партньори, които да представляват цялата палестинска област. Не може да има застъпници едната или другата страна без това да се обяви. Палестинската област още миналата година предложи преки преговори. условието беше мораториум върху застрояването на а, палестински, на, на, за изграждането на палестинските а, селища. Израел каза не. Сега Палестина иска да се обърне към ООН. Израел казва това е едностранно решение и също казва не. без Израел да реагира на новите международни развития, без да, да е гъвкав. Всичко се блокира, конфликта се стои от години. Едностранно действие също изграждането на стена. Стена не е по границите от а, а, 67 година. Споразумението 49-та и действията свързани с него, това също е едностранно. А не е едностранно действие от страна на Палестина, че са се обърнали към ОНЕ. Господин Ангуракис. Благодаря, господин председателю. Два коментара. Искам да кажа нещо относно общата декларация. след заседанието в Кнесета и след посещението на делегацията. Не съм доволен от това, което е посочено в тази обща декларация и това, че там се посочва, че признаването на Палестина или по-скоро се казва, че Европейския парламент е против това палестинската държава да бъде призната – тук не става въпрос за едностранно действие, както беше споменато току-що, а това е една много важна тема. А, има такова изказване и заявлено страна Европейския парламент. Аз съм против обаче а, а, такъв тип изявления. Има ли някакво основание а, от страна на колегите, за да се включва такъв вид формулировки? А, това са заявления, които не отговарят нито на практиката на Европейския парламент, нито на неговите намерения и действия до сега. Също така е казано, че и процесът на помирение сред палестинците не се а, одобрява. Такова заявление също не може да бъде а, прието. Това не е балансирано а, изказване, балансирана формулировка и тя не допринася за подобряване на ситуацията. Също така се прави препратка към размириците в арабските държави, че радикалния ислям иска да а, подкопае а, мира в а, тези държави. И ситуацията става много опасна. Да, има известни опасности, но а, с а, сигурност а, населението в тези държави е достатъчно зряло, за да знае а, с какво трябва да се съгласи и с какво не. Благодаря. Господин Белдър, сега е, имате думата. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Eh, collega's, hartelijk dank. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за критичните бележки. Е, бих искал само да подчертая това, че разговаряхме с е, представители на израелския парламент, а в отношенията ни е, с израелската страна, ние като Европейски парламент имаме право на свое мнение. Разбира се, една парламентарна делегация е, може да има различни представи в сравнение с останалата част от законодателното събрание. Това е нормално. Що се отнася до Фатах, е, мога да се позова на е, общата подкрепа на европейските институции за позицията на квартета, който отдавна призовава Хамас да пристъпи към мирни преговори. Не ми се струва, че Хамас е, просто проявява неотстъпчивост, отказвайки да признае еврейската държава. Е, освен това, като говорим за арабската пролет, имам един много добър приятел в Дамаск, е, който ме осведомява за развитието на обстановката. Е, а, обаче в Египет пък бихме могли да говорим за арабска зима, а не арабска пролет. Аз на, наскоро от първа ръка се уверих в това. И аз поделям загрижеността на нашите израелски колеги. Както подчертах, нашата делегация разговаря с председателя и други членове на Кнесета и те бяха категорични, що се отнася до някакво померение между Фатах и Хамас. За тях е неприемливо едно правителство, така наречено националното единство, при отказ от страна на Хамас да се откаже от непризнаването на Израел. И онова, което чувам тук е до някъде едностранчиво. Е, е, е, председателят на израелския кнесет каза, че ръката за мир е подадена, но не са затворени очи. Благодаря ви, така можем да закрием работата за днешния ден. Утре в 9 часа ще се видим отново. Ще имаме обмен на становища с министра на външните работи на Унгария в края на председателството. Благодаря ви, закривам заседанието.